Okay, good afternoon. Let's start. The first point. Um... Английски. И сега нямам слушалки, дай нещо. Дай превод. Добре дошли на следобедното заседание. На среща на координаторите взехме следните решения. Първо става дума за проект за дневен ред за 2 и 3 декември 2019 година. Този проект на дневен ред беше прият без изменения. Координаторите се обединиха около идеята след консултация с отделните политически групи, АНП, ГУЕ, Зелените и така нататък, и е, един независим депутат за изготвянето на становище под формата на писмо до комисията АВКО. Става дума за съгласие във връзка с е, действия по Брексит. След това изслушване на кандидатите за омбудсман по азбучен ред и след това петиция 1056 от 2016 Същото се отнася за 9 и 67. We are doing this meeting in another meeting hall. The sixth point is... Шестата точка от решенията на председателството е изхранване на световното население. Координаторите приеха програмата и посочиха експерта и господин Ламбер и господин Коджола. Седма точка от протокола на председателите приеха да поканят Сметната палата на заседание на комисията през месец януари. и за 363, 451, 454, 465, 68, 477, 78, 79, 483, 86, 95, все 400, 498 та от а, тази година остават отворени. 380, 428, 431 от тази година се закриват, както предлага председателят, а 383 от тази година също. По искане вече на социалисти и демократи. А, девета точка. Е, не стигна време за нея. Ще е, се процедира както е обичайно. Um, now I'm going to speak in Spanish, just, you know, to know all the members. Преминавам на испански. Продължаваме с точка 19 от дневния ред. Продължаваме с петициите. Става дума за три петиции 1194-2017 Мария Дел Кармен Варела Вело с испанско гражданство от името на Асоциацион Галега Кова Крея става дума за проект за медна мина в Торо, Галисия. След това 0174-2018, внесена от Исмел Антонио Лопес с испанско гражданство относно проекта за мина в Туро и Третата петиция 0386-2018, внесена от Исабел Вила с испанско гражданство от името на платформа Весинал Мина Туро Опино Нон относно медната мина Тоуро в Галиция. Вносителите присъстват и получават 5 минути за изказване – като след обсъждане всеки вносител ще получи още допълнително две минути за да изрази становище. Давам ви думата. Уважаеми госпожи и господа, членове на парламента, членове на комисията, за съжаление отново се натъкваме на нарушаване на европейското право Председателката прекъсва вносители на петицията с молба да чете малко по-бавно, за да може да се превежда. Дори преди месец чухме за наказателно производство срещу въпросния проект, но съдът не се е отзова на жалбата. Оказва се, че жалбата е, е безполезна. Трябва да търсим друго място, е, за да отглеждаме децата си е, в е, чиста среда. А в Галиция това не е лесно. Председателката отново моли оратора да чете по-бавно. Unusual indicates a very high levels of heavy metal pollution Пердоне, сеньор Галярдо. Извинявайте, господин Гаярдо. Моля ви, имате време, ще ви дам време. Малко по-бавничко, за да можем да се разбираме в край на краищата. Е, преводачите, е, макар и да не ги виждате тук, е, те са зад черните стъкла, вършат огромна работа във ваш интерес. Не ни трябваше много да разберем, че нещо не е наред. Твърде наред. И тук а, е, а, е, не става въпрос за а, е, нещо, кой знае колко не чува, нечувано. В Европейския съюз действа законодателство, в това число за водите, а, директива а, за минните отпадъци. But still in Toro, in Santa Comba, in some things, we still have orange streams. А все още обаче сме свидетели, на ето виждате на фото са оранжеви реки, които стигат до морето, замърсяват околната среда, стигат до а, океана, а, замърсяват бреговете, а, наблизо е, е едно от най-големите полета за отглеждане на миди. А, и комисията трябва да си свърши работата наоколо всички обръщат гръб. През 2017 година бе прият проект. От тогава насам властите ни заобикалят, не ни подават важна информация. Ние е, е, непрекъснато се оплакваме, но в същото време никой не ни обръща внимание. Обърнахме се към съда, Прокуратурата започна няколко наказателни производства, обаче системата не работи. Съдът и прокуратурата просто не разполагат със средства да водят такива сложни експертни разследвания за околната среда. Администрацията добре знае това и по тази причина не огласява широко наличната информация. И тук Става дума не просто за тежко отрицателно въздействие върху околната среда, а и върху посегателство на основни ценности на Европейския съюз. Проекти, които са на ръба на економическата защитимост, за извличане на редки метали, могат да станат реалност или дистопия ако се заобиколи, заобиколи европейското законодателство. Е, е, те говорят за економическа ефективност, ние говорим за разруха и смърт. Е, това отношение към околната среда датира от 70-та година. През 88 година експлоатацията бе преустановена теренът не бе очистен и сега през 21 век се възстановява едно, е, един минен добив е, с крайно отрицателно въздействие върху всички ни. Е, нашата кампания под наслов Галиция не е мина. Галиция е нашия дом – системно се погазва европейското законодателство. И ние апелираме към вас не само да оставите петицията отворена, а и да отидете на място с проучвателно посещение да се запознаете с положението. Второ, е, Монтенерио, Сантакомба, други е, е, минни участъци в Галиция, за да се уверите в системното погазване на европейското законодателство. Призоваваме ви също така да се обърнете към съдебните органи, за да научите от тях защо бездействат. За да научите какви промени са необходими, в това число законодателни, за да се сложи край на такова мащабно нарушаване на околната среда на нарушаване на благосъстоянието и благоденствието на цели общности. Очакваме вашите действия. Благодаря, господин Гаярдо. Сега давам думата на другият носител. Благодаря. Искам да се представя накратко. Аз съм а, рибар, занимавам се с рибарство, е, идвам от Рия де Росас, около 60 км от тази мина. Аз съм тук не като жена, която желая да защити работното си място, а от името на хиляди рибари, които работят там. Става дума за нашата природа, за защита на нашите води, които са толкова чувствителни и е, то в е, рамките на Натура 2000 бихме искали да направим това – Става дума за стратегическа зона по отношение на рибарството за нас в Галиция и по този начин, чрез този занаят се осигуряват преки и непреки работни места. Ние сме голям колектив и има много хора, които зависят от рибарството. Нашият риб... риболовен флот е, включва 1600 риболовни кораби и е, ние Имаме като цяло 18,7% от населението в този район, което се занимава в сектора рибарство. 10% от разтоварването на прясна риба, 70% от рибните продукти, най-вече миди, се добиват в този район. Това е стабилен а, економически фактор във времена на криза. Много работни места зависят пряко и непряко от а, този тип помитък. Дава се възможност за семейен труд и така нататък. Виждате тук а, коритото на река Уя, което, която се влива в този фиорд. Важно е този сектор – да не бъде заплашен от разкриването на медна мина. 30 000 души сме тук. В Сантяго де Компостела през юли 2018 година проведохме протест и имаше много рибари на този протест и е, също е, хора от други сектори. Става дума за бъдещето, което е застрашено. Не само бъдещето на нас е, самите, а и бъдещето на Галиция между 1963 и 1988 година тази мина беше активна, е, беше в експлоатация. След това бяха установени замърсявания в реката и фьорда от тази мина и след това не бяха открити виновните. На нас е, ни е ясно, че тук се прави опит да бъде унищожено нашето бъдеще, нашия поминък и също бъдещето на нашите деца ритъмът е, непрекъснато се увеличава и става все по-трудно и по-трудно. Възниква безработица, хората напускат е, този район и наистина вече нямаме доверие към а, е, компетентните власти. Наистина това е варварство не само в нашия район, но и няколко километра по-нагоре на север има още една мина за добив на Волфрам и това също застрашава рибарството и всички зони, които са гранични на тази зона. Ние искаме да се предприемат необходимите стъпки, за да се отстрани е, този проблем. За това сме днес тук в тази комисия, за да бъдем чути и накрая да се предприеме нещо след 30 години, в които не беше предприето нищо. Ние сме представители на работещите хора в рибарството и повече от една година измина, докато получим документи. Документи сме още не сме получили. Има жалби от наша страна до омбудсмана и се опитахме да се позовем на Конвенцията за защита на застрашените видове. Искаме да се спазват стандартите на Европейския съюз и имаме администрация, която не се интересува от нашите проблеми, но също така пренебрегва и законите. По-скоро те биха приели унищожаването на тази река и на тези фьорди, просто защото сме малко. Всичко това води до смърт и разрушение. Надяваме се, че тази петиция ще остане открита и ще бъде създадена делегация която да проучи този случай в Туро. Става дума за нашето настояще и за нашето бъдеще. Това е системна липса на респект и погазване на европейското право. Не искаме този процес да продължава и се надяваме на вашата помощ. Благодаря. Благодаря за тази възможност да се обърнем към Европейския парламент. Аз съм на 21 години и живея в община Туро, в едно от селата там. И в много други места, засегнати от минодобивната промишленост в Галиция, се чувстваме като граждани, които са втора, трета или може би четвърта категория. Искаме да помолим Европейската комисия да смята, че ние сме проблем. Защо се получава така, че община Тора изведнъж се оказва извън обхвата на европейското законодателство, или поне ние мислим така. Моята къща е на 25 метра от реката, по която се стичат отпадъците. Тази мина се управлява от е, фирмата Рио Тинто. Никога не са се прилагали никакви норми, никакви правила към тази е, фирма. Защо тези канали и реки, които се използват като канали за отпадни води, не подлежат на никакво законодателство, не подлежат на контрол? И се смята, че ние можем спокойно да използваме тази вода, за да поливаме нашите поля, да даваме тази вода на говедата, които отглеждаме. Ние в Галиция имаме много такива мини, които са изоставени и не се рекултивират. Защо нашите земи се превръщат в сметище? Защо не се прилагат директивите за опазване на околната среда. Ние вече с години се борим. Тази мина ни разрушава, съсипва живота ни. И ни искам сега да ви обясня нещо. Ние сме потомствени говедовъди, и селскостопански производители в по-широк смисъл. Отглеждаме едър добитък и също така селскостопански култури. Това е нашия поминък, нашия начин на живот. Ние строим в момента нова ферма, благодарение на помощта на Европейския съюз. Създават се по този начин устойчиви работни места, създава се поминък. Обаче тези отпадъци ни съсипат, те ни разрушават. Те са в водата, която ползваме върху нашата кожа. Ни виждаме, че само на 200 метра от моята къща има идея да се възстанови минодобивната дейност. А това се прави при такива условия, които бяха довели при подобен проект до смъртта в Бразилия на много хора, стотици, хили, стотици хора. За това този проект, който дори економически не се смята особено изгоден, има много висока цена за живота и здравето на моето семейство, моите съседи и моите приятели. Защото ако нещо се случи с този резервуар, ние ще умрем за броени минути. И ние не искаме. Дали бихте могли малко по-бавно да говорите, казва председателка. И виждаме, че са застрашени нашите ферми, нашия поминък, животните, които отглеждаме. Ние можем да се лишим от живота си, от всичко, което притежаваме за броени минути. Моля, не позволявайте това да случа. Не позволявайте такива мини, както и тази мина, да бъдат един дамоклев меч над нас. Ние не искаме да бъдем граждани втора или трета категория. Знаем за статистическите данни, свързани с смъртните случаи при прокъсване дига на едно хранилище, особено с отровни отпадъци. Искаме да имаме едно друго бъдеще. Мечтаем за добро бъдеще и искаме да го има. Много благодаря на вносителите на петицията. Давам думата на господин Даниел Фернандес Гомес да се изкаже от името на Европейската комисия. Много благодаря, госпожо председател. Много благодаря и на вносителите на петицията за това, че представиха мотивите, свързани с тяхната загриженост и с ситуацията с мината в Торо, която е била изоставена и въздействието е върху околната среда, най-вече повърхностните и подпочвените води. И също така за проекта да бъде възстановен дейността на тази мина. Що се отнася до комисията, бих искал да започна с признанието на ценността на минодобивната промишленост за економиката на държавите членки. Това има и социално измерение и затова заслужава защита при условие, че се признава същевременно и това, че този вид дейност има въздействие върху околната среда. За това Европейският съюз е приел редица законодателни актове, чиято основна цел е да се сведе до минимум и да се коригират тези видове въздействия върху околната среда и човешкото здраве. Независимо от това, бих искал да припомня още веднъж, че компетентните органи на държавите членки са онези, които преди всичко отговарят за правилното прилагане на европейското законодателство. Затова те са онези, които трябва да прилагат мерките, предвидени в тези законодателни актове под надзора на съответните национални компетентни органи, които отговарят за контрола. Това е стратегическият подход, който възприе комисията в своето съобщение от януари 2017 година. По силата на това се смята, че най-подходящите механизми за коригиране на евентуалните случаи на нарушения са механизмите, които съществуват и трябва да съществуват държавите членки. Що се отнася до конкретната ми на второ, преди всичко, що се отнася до изоставените съоръжения – през 1996 година. Директивата за отпадъците от миннодобивната промишленост се прилага към съоръжения за съхраняване на отпадъци. От 1986 година насам. По силата на тази директива държавите членки имат задължението да управляват тези съоръжения с отпадъци от миннодобивната промишленост по начин, по който не проистичат рискове нито за, човешката, за човешкото здраве, нито за околната среда. И това, разбира се, включва и водата, въздуха, и флората, и фауната. И разбира се, да бъдат намалени всичките неудобства за живеещите наблизо във вид на миризми, звуци и т.н. и да не се накърнява пейзажа. И както вече казах, тези задължения, които са в правомощията на Испания като държава членка, същевременно означава, че държавата членка трябва да предвиди достатъчно ресурси за това гражданите да не смятат, че не се изпълняват надлежно тези изисквания. И също така трябва да се предвидят условия за гражданите да потърсят средства за защита, включително и правна защита. Що се отнася до проекта на повторно откриване на мината. Този проект в момента е на етапа на извършване оценка на въздействието върху на околната среда, За това все още не можем на този етап да кажем дали има нарушения при прилагането на законодателство за околната среда. Много ви благодаря, господин Фернандес. Сега дам думата на членовете на комисията. Госпожа Жданока има думата. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Това, което видяхме по време на представянето на тези три петиции е шокиращо, но това, което ме шокира още повече, е оценката на комисията. Вие разчитате на държавите членки и вие им възлагате основната, първичната отговорност за правилното прилагане на законодателство. Но когато няма отговорност, нека да не забравяме, че тогава комисията трябва да действа като пазител на договорите. Почитаемият представител на Европейската комисия каза, че европейското право трябва да се прилага. Тогава искам да ви напомня какво пише в това законодателство, например в директивата от 2011 година, номер 92, за оценка на въздействието на определени частни публични проекти върху околната среда. В член 12 се казва, че държавите членки и Европейската комисия следва да обменят информация върху опита при прилагането на тази директива и държавите членки по-специално следва да информират Европейската комисия за праговите стойности и критерии, които са избрани за одобряване на съответните проекти в съответствие с член 4. Къде е този обмен? Вие не сте съобщили затова, вие не докладвахте за никакви искания от страна на комисията които да са предявени към компетентните органи на автономна област Галиция или правителството на Испания. Аз съм била два пъти на посещение с цел установяване на факти в различни региони на Испания и сме се срещали с Министерството. Но дори и в тези случаи не сме видели никаква активна позиция на комисията. Комисията просто се измива ръцете и казва, не искаме да предприемаме никакви действия. Какво това означава, че комисията не си върши работата? Тоест, това е моят въпрос към представителя на комисията. И мисля се, че си заслужава да се организира една мисия с цел установяване на факти в община Торо. Благодаря ви, госпожа Рива. Уважаеми колеги, искам да подкрепя вносителите на петицията като депутат от републиканската левица. Както виждате, има системни случаи на замърсяване в Галиция. Затова е важно тези петиции да остават отворени. Много е важно също така правителството на Галиция да спазва конвенцията на Орхус, както и директивата за ОВОз. За това и поради броя на случаите за замърсяване от тази мина, е необходимо да се организира мисия с, цел установяване на фактите. Госпожа Майстра, благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на присъстващите тук вносители на петициите още веднъж, защото докато ги слушах, мислех какво ли е впечатлението на колегите от комисията, пети, особено новите колеги, когато присъстваме и изслушваме по време на нашите заседания вносители на петиции от Галиция. Това е много обезпокояващо. Ние виждаме колко е тревожно това, за което съобщават тези вносители на петиции. Искаме да им благодарим, защото те са активни граждани. И ние виждаме какво се съдържа в техните петиции. Знаем също и от други източници за това какво се случва. И наистина това, което прави правителството на Галиция, просто ни кара да изтръпнем. Виждаме, че се съобщава непрекъснато за замърсяване на околната среда, за заплаха за целия регион, за селскотопанската дейност, за животновътството и разбира се, за живота и здравето на хората. Ние не можем да се съгласяваме с пасивността и мълчанието на едно правителство. И виждаме, че всъщност, че открито се пренебрегва това, че 100 000 души са подписали тази петиция и има 1500 жалби подадени срещу този проект. И не може и омбудсманите, компетентните органи на Испания, на Галиция да се правят, че нищо не се случва. Има 15 секторни доклада на самото правителство на Галиция, които сигнализират за това, че има нещо нередно. Не можем да се правим, че нищо не се случва, защото, както много правилно каза една от носителките, не можем да очакваме и да се надяваме, че просто нищо няма да се случи. Виждаме, че има реални рискове и не можем да се правим, че не ги забелязваме. От друга страна, ние знаем какво значение има нашата комисия по петициите, която приема жалбите на гражданите. И тази петиция посочва, че проблемът е разпространен и в други общини на Галиция. И за това предлагаме от групата на социалистите и демократите да бъде добавена тази петиция към други петиции и да посетим на място тези територии, за да видим какво точно се случва с тази мина във второ, нещо, което изглежда доста тревожно. И разбира се, държавите членки имат своята отговорност, но и комисията трябва да следи за това всеки да изпълнява своите задължения. Наистина, вече би трябвало да този проблем да е решен. Искам още веднъж да изразя моята благодарност и подкрепа за вносителите на петициите. Заповядайте, имате думата сега ви. Благодаря. Тук обсъждаме три петиции, които всъщност са де-факто една петиция. Те са тясно свързани. И те всичките са конкретни и се отнасят до мината във втора. Затова, наистина, аз разглеждам тези три петиции като една. Освен това, ми се струва, че трябва да се започне дело срещу тази фирма в Галиция. И сега конкретно по петицията смятам, че тя е твърде ненужна и повърхностна, защото първо тя се отнася до вътрешното законодателство. Европейската комисия, доколкото си спомням, в своите отговори вече от години говори за това, че дейностите на администрацията в Галиция, която се занимава с минодобивната промишленост, е била съвсем надлежно извършена. И през 2018 година комисията потвърди, че няма доказателства за неправилно прилагане на екологичното законодателство и същото въжи и за системното неприлагане на националните европейските норми, свързани с минодобивната промишленост. Днес представителят на комисията потвърди това. Също така Петиционерите отново казват, че не се изпълняват нормите на Европейския съюз. Обаче комисията каза, че е необходимо петиционерите да се обърнат към националните компетентни органи. Затова смятам, че тази петиция, тези петиции всъщност не са нужни. Те са в повече. Освен това, те изпреварват събитията, защото все още се извършва надлежно процедурата за ОВОС във връзка с евентуалното повторно откриване на мината. И също така ОВОС те първа ще се извършва и компетентните органи все още не са дали никакво разрешително за експлоатация. Според мен това доказва преждевременния характер на тази петиция. Също така, смятам, че са неоснователни тези петиции, защото има някои съобщения там, които всъщност не са доказани. Например, се казва, че не се изпълнява директива от 2300 година за достъпа на обществеността до екологична информация и конвенцията от Орхус. Според мен това не е така, защото беше публикувано в официалния вестник на Галиция за това, че се предоставя като обществено достояние в интернет цялата документация, свързана с въпросната мина. И тази информация продължава да е достъпна в интернет. И след като приключи обществената консултация, свързана с ОВОС. Ще се разглеждат различни оплаквания, но нека да посочим, че са били предоставени от фирмата отговори на жалбите за прозрачността. Имаше над 2000 искания за получаване на копия от документите и сред тези молители са и също така подателите на тази петиция. Тази възможност за консултации всъщност е била използвана само от 32 души обаче нито петиционерите, нито техни представители не са се появили, за да получат достъп до съответните документи. За мен това има значение. И мисля си, че това, за което казвам, е в контраст с това, което показват тук като ентусиазъм вносителите на петицията. Също така за откриването на ново на мината. Искам да повторя. В момента се извършва процедурата за овоз. И също така в това влиза и анализ на плана за възстановяване на мината. Мисля, че дори и в документа на петиционерите се казва за това – и смятам, че е необоснована тази петиция, че тя е излишна и тя може да опетни имиджа на галицийската администрация. Защото имаше преди години една петиция за една златна мина, която в крайна сметка така и не беше одобрена. Т.е. това беше преждевременна петиция и в крайна сметка просто не беше дадено разрешително. И тук също разглеждаме една петиция, която изпреварва събитията, при положение, че процедурата по ОВОз не е финализирана. Предлагам да не се продължава с тези петиции и мисля си, че тези петиции са просто неуместни. И мисля, че разбира се, може да се извърши посещение на място, но пак ще кажа, според мен преждевременно е да се внася и да се разглежда подобна петиция. Госпожа Алке. Uh, аз мисля, аз имам чувството, че проблемите са сериозни. Изпратихме делегации и петицията трябва да остане, защото според мен някои важни европейски закони са застрашени. Госпожо председател, бихме могли бихме могли да изпратим комисията на Комисията по рибно стопанство и сълскостопанската комисия да ги помолим за становище. В нашата комисия имаме едно предизвикателство в смисъл, че от нас се очаква да предприемем действия постфактум, когато вече е твърде късно. Всеки път, когато имаме възможност да приемем предварителни действия, трябва да го направим. Не бих казала, че напълно е възможно вносителите казват е, истината, но средата, която е създадена, е, не е среда на е, здравословна среда на здравословна вода. Нека да видим как ще се развият нещата, но нека и комисията да прояви малко повече бдителност, ако можем така да кажем. Сеньора Еви. Благодаря, госпожо председател. И аз се изказвам, за да кажа, че не е необходимо да се страхуваме от използване на инструменти за участие като петиция. Това са инструменти, които гражданите трябва да имат на разположение, за да реагират на проекти. Ако всичко върви добре, е очевидно, че няма нужда от притеснения от вреда на околната среда или нарушение на техните права. В противен случай е оправдано да дадем възможност на гражданите да привлекат внимание върху потенциално нарушение на европейски норми, както каза колегата Алкен. Принципът на предпазливост е много важен, тъй като по този начин ние успяваме, ще успеем да предотвратим сериозни нарушения на европейското право. Според мен тази петиция трябва да остане отворена, за да можем от нашата комисия да следим по-нататъчните развития. И така, сега по две минути за всеки от носителите на петициите. Заповед. Бих предпочел преди да упражня правото си да се изкаже една наша колега, Изабел. Вашата петиция, вашата молба е всъщност да говори друг вносител на петиция, така ли? Моля да ме извините. Имаме право на отговор като петиционери, но предпочитам първо да се изкаже Изабел. Отговор без микрофон. La siguiente la concluyo yo. Председателката говори без микрофон. La petición 1194-2017 Господин Гаярдо, вие имате две минути, за да приключим с обсъждането на петиция 2017 година. Много благодаря, много благодаря на парламента защото ние извършихме всичките процедури, които можем да извършим като граждани. Обърнахме се към местните органи на управление, към правосъдието, но всичко това не даде резултат. Затова се обърнахме към Европейския парламент, защото той е гарант за нас, гражданите, че ще се изпълнят задълженията, които не се изпълняват от органите за управление на общинско и регионално ниво в този момент да се нарича възстановяване на мината дейност на една изоставена мина е нещо, което не отговаря на истината. Да, ние наистина се страхуваме, но ние искаме да ви помолим да дойдете и да видите, че всичко, за което говорим, е истина. От друга страна, тук беше казано, че има публичен достъп до досието. Това не е точно така, защото съм заинтересована страна и наистина е така, защото аз живея в една зона, която е силно засегната. Единственото, което беше обществено достояние, беше самия проект. Всичко останало, за което молихме, не ни беше предоставено. Лично аз молих администрацията на Галиция да ми се предоставят докладите и цялата информация по това досие, която може да ме засегне като гражданин. И не получих тези документи. Затова ви моля да дойдете и да видите сами за какво става дума. Много благодаря сега по следващата петиция имате заключително. Възможно за заключителни думи. Госпожа Сан Педро, много благодаря. Само две минути за заключение, ако искате да прехвърлите на някого вашето право или да разделите, разбира се, има такова право. Нашите парламент и нашите институции представляват всички. Зато и това въжи и за нивото на общината, региона, държавата, Европейския съюз. Ние сме тук, защото на другите нива на управление не сме намерили решение. Не става дума за идеология, става дума за проблем на граждани. Това е проблем свързан с законодателството. Говори се за регулиране, за санкции – за контрол. Това трябва да се извършва на най-низкото, най-близкото до проблема ниво. За това ние започнахме с това ниво. Обаче, като че ли никой не се интересуваше от нас. Никой дори не се е очуден това, че има проблем. Ние не сме тук като туристи. Не. Ние сме тук, защото искаме да покажем, че има една политическа линия, че има факти. Ние очаквахме много търпеливо. Става дума за грижа за околната среда, за водите, за едно благо, което като че ли в Галиция е в излишък, но това не е така. Има недостиг на вода през лятото. И когато имаме една такава мина, която употребява за своята дейност милиони литри вода, която е необходима за хората и за унези също така, които отглеждат животни. Това е техния поминък. Нас ни оставиха абсолютно без никакво внимание. Нашия поминък, нашия живот са застрашени. И това въжи за цялата община и дори съвкупност от общини. Като граждане ние следим какво случва с нашите води. Искаме и други да го правят. Много ви благодаря за подкрепата за тази петиция и повтаряме нашата молба, да се остави отворена тази петиция и да има колкото се може по-бързо посещение на място, за да се види какво случва с минодобивната промишленост в Галиция. Благодаря. И сега следващата петиция. Заповядайте. Имате думата. Добър ден. Много благодаря на всички вас за това, че ни поканихте. Знаем след толкова години, че има много проблеми във всички наши общности и през всички тези години събирахме цялата информация, за да можем да я предоставим. Внасяхме нашите петиции, вие разполагате с тези петиции и доклади, които са изготвени от ИКОМОС, организация на ЮНЕСКО. Вие имате доклади на омбудсмана, имате доклади за нашите жалби, които представихме през 2015 година и по-късно. И също така много други доклади, като на професор Стивън Еберманг, който изготви доклад за рисковете от резервуарите на тази бъдеща мина, която все пак ние се надяваме, че няма да бъде одобрена. Това е един проект, който ще навреди още повече водата, водата, която е такава при нас вече от 30 години. Това е водата, която е резултат от една отворена мина за мета – това са водите в нашите реки. Те са такива. Ние нямаме нито растителност, нито живот. Не Искаме това да се разследва, защото вече от 30 години нашите реки са с ей такава вода. Освен това, през 1988 година, когато беше затворена мината, която сега възнамерява да я е отворят, а ние не разбираме как това е възможно. Една мина се закрива, за да не бъде после отварена наново. И в една зона, която не се е възстановила от екологична гледна точка, защото водата продължава да бъде такава. И за 30 години виждаме, че не се е възстановила околната среда, въпреки всичките обещания. И закон казва, че в такива случаи не може при такива условия да се започва нов минодобивен проект. И за това сметнахме, че единственият ни изход е да представим нашата петиция в Европейския парламент. Виждаме, че не се зачитат е, принципите на опазване на околната среда, водите и ние имаме право да имаме достъп до информацията, но ние не получихме цялата информация. Много ви благодаря. Трябва да приключва така с председателка. Аз губя време от своя живот, от личния си живот. И това е защото правя вместо администрацията на Галицията, това, което трябваше да направи администрацията на Галицията и общинските власти. Последният ни път да получим някакъв резултат, да се обърнем към вас. Благодаря на вносителите на петиции на Европейската комисия. Предложението на нашата комисия да останат отворени тези три петиции, да изчакаме да получим нова информация, включително и приключването на процедурата по ОВОС. Ще очакваме комисия да ни информира и също така ние ще обсъдим възможността да извършим посещение на място. Благодаря. И сега преминаваме към следващата петиция. Това е точка 20, петиция 271 от 2019 година, внесена от Силвия Унятемо относно пенсия за преживял съпруга. Тук се намира госпожа Онятемо. Имате 5 минути, за да представите вашата петиция. Добър ден на всички! През 1971 година беше създадена Испанската асоциация на жените юристки. Целта е да се анализира правото, особено това, което пряко засяга жените и семействата, и да се популяризират и утвърждават правните норми, които защитават интересите на жените и семействата. Знаем, че правото е това, което регламентира социалното развитие тогава, когато политиката го позволява. И за това сме тук. Ние извървяхме дълъг път и сега искам да благодаря на комисията на петицията от името на всички овдовели жени за това, че ни предоставяте това време и това пространство за нас. Това е един исторически ден, защото една жена, вдовица от Южна Европа, се появява в Брюксел, за да защитава една справедлива кауза. Извървяхме дълъг път. И искам да кажа, че в този дълъг път и аз не бях сама. Има много други засегнати хора. Убедена съм, че получавате прекрасен превод, казва ораторката. И всичко започна с седем жени, вдовици от Севиля и сега вече сме 40 жени в цяла Испания. Ние сме представени в социалните медии и също така успяхме да се промени една разпоредба в нашето законодателство, а именно член в закона за социалното осигуряване. И също така представихме нашата позиция в много общини и също така представихме нашите искания и нашата кауза на много различни организации, на Националната конференция на вдовиците, на синдиката, на актьорите и актрисите, на общността ЛГБТ и на много други организации. Така че наистина и завършваме мащабна дейност. Тук може да видите нашата молба и нашето искане за промяна в законодателството. Тук сметнахме, че е правилно да бъдат защитавани правата на вдовиците. Проведохме над 270 срещи. Също така направихме така, че много хора ни подкрепиха, включително цели общини се присъединяват към нас. Над 2 милиона души подкрепиха нашата кауза. Наистина има социално измерение, е характерно за нашата кауза, но основно ние мислим за нашите деца. Не можем да допуснем нашите деца, които са сираци, да бъдат разглеждани като втора категория деца. Разбира се, може много неща да говорим за децата, за семейството, но най-вече искам да говорим за един закон, който е необмислен, който не отговаря нито на Испанската конституция, нито на европейското законодателство и който вреди на много хора. Ние знаем, че държавите членки са онези, които изцяло отговарят за законодателство в областта на е, пенсиите и социалното осигуряване. И това, което ние искаме да има правна сигурност, да няма произволно тълкуване на закона и да има предвидимостта. Има идея за това да има регистър на фактическо съжителство и хората, които са в фактическо съжителство, бъдат приравнени към семействата. Обаче, ако се окаже, че ние в продължение на една година сме печелили с един цент повече, отколкото починали ни съпруг, няма да имаме право на пенсия. Например, аз сега в момента съм безработна, но защото в годината, в която почина моя съпруг, аз печелих съвсем малко повече, съм лишена от пенсия. И не може да се прави така, че това, че някой работи, да се превръща в пожизнено наказание за този, който е работил. А точно това прави закона. Просто това законодателство е нещо като лотария. Ако си спечелил съвсем малко повече от своя съпруг в годината, в който той е починал, губиш всякакво право на пенсия, независимо от това как може да се променили междувременно твоите обстоятелства. Става дума за един ситен шрифт в законодателството, обаче точно този, този ситен шрифт променя живота ни завинаги. Искаме да се предвиди изключение на член 221 и да бъде той преразгледан с обратна сила, докато не влезе в сила ново законодателство. И само една година след като беше прието това сега действащо законодателство, то беше обсъдено в Испанския парламент. Преди 10 години беше обсъдено, че това е грешка, обаче нищо не е направено. Грешката е призната, но за съжаление тази грешка продължава. Милион и половина са семействата, които са изложени на евентуален риск. И това означава почти 2000 души, които ще бъдат потенциално засегнати ще бъдат засегнати техните съвсем легитимни интереси. Не може да позволим нашите деца, които са сираци, да бъдат деца втора категория. Ние искаме да посочим, че това законодателство противоречи на Лисабонския договор, на европейското законодателство като цяло и хартата за основните права. Благодаря. Сега давам думата на комисията на госпожа Паяни. Е, благодаря. Искам да благодаря на вносителите на тази петиция, която е свързана а, с а, пенсиите за преживял а, съпруг. Независимо от сериозността на проблема, за съжаление, европейското законодателство предвижда че организацията на, социал... на системите социална сигурност е в правомощията на държавите членки. Не виждаме нарушение на европейското право, защото пенсионните системи са в правомощията на държавите членки. Ние можем да направим само анализ на това, което се случва в държавите членки, но не можем да се месим. Следователно, ние ви призоваваме да се обърнете към националните власти, националните съдилища и ако тези средства за защита бъдат изчерпани без да се получи защита, може би трябва да се обърнете към Европейския съд. Европейския съд се намесва в случаи, в които националните средства за защита са били напълно изчерпани. За съжаление, от гледна точка на комисията, договорът не предвижда възможност комисията да се намеси. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да благодаря на вносителката на петицията и на нейната организация. които са внесли тази петиция, където описват е, конкретната ситуация. Априори е важно създаването на този закон. Обаче не би трябвало да възниква ситуация, при която да възникват вреди, да възниква неравнопоставено положение. Става дума за жени и деца, които са засегнати в случая. Социалният закон е създаден за да могат да продължат да бъдат изплащани тези пенсии. Аз мисля, че преди всичко става дума за вдовици, но когато а, те са печелили повече от преживелия съпруг, тогава вече, или по-скоро от починалия съпруг, тогава те няма да получат изцяло неговата пенсия. Свободният избор на партньори като регистрирани партньори би трябвало също да е допустимо тук. Те имат своето право да създадат семейство, да сключат брак също и е, имаме социално неравенство, по-скоро в економически смисъл, когато почина единият съпруг, особено както описа ситуацията вносителката на петицията. Има накърняване на права, преживялата съпруга е засегната, децата също, когато отпадне този доход за тях – и трябва в случая да се създадат равни условия за вдовиците и за децата, както когато лицата са сключили брак, т.е. равнопоставени на брака условия. Ние трябва да се погрижим за съответно обещетение. След това още нещо. Импиде. que, eh, que se pueda разпоредбите, които описа тук е, вносителката на петициите, не дават възможност за някаква промяна, дори когато економическата ситуация се е променила. Тази петиция би трябвало да се разгледа и в рамките на Европейския съюз. Някои държави, като Франция, Ирландия, е, Германия, Швеция, е, те всъщност гарантират равен достъп до пенсионни права, независимо от житейската ситуация на лицето. И всъщност представителя на комисията също посочи, че държавите членки трябва да предприемат необходимите регулаторни стъпки. За това вие виждате картината, която описа комисията. Трябва да разработим предложение, което да доведе до хармонизиране, така че да се коригира ситуацията в страни, която е сходна с тази на Испания. Бъдещото правителство на Испания. Да, ние скоро имахме избори, обаче по последни новини сега може би ще имаме правителство през следващите дни и е, една от най-важните задачи на това правителство е реформиране на социалното законодателство. Това ме успокоява не само защото съм социалист. Важно е да не губим повече време, за да отстраним тези недостатъци. Ние трябва да предложим точно проучване на случая и да бъде направена съпоставка с други държави, също така да видим дали се нарушават основни права. И ако да, това да не се допуска в бъдеще. Затова предлагам тази петиция да остане открита, тъй като темата е важна. Благодаря. Госпожа Вела, дам ви думата, но искам да помоля депутатите да бъдат по-кратки в изказванията си, тъй като ще разглеждаме и други петиции и имаме много вносители, които са дошли на място тук. Сега давам думата на госпожа Хереса. Да, благодаря, госпожо председател. Много добре беше пояснен случая от носителката на петицията, също от моите колеги. Аз искам само да подчертая че познавам Силвия от много години. Тя е много усърден човек, много съвестен човек и е наистина трагично не само, че е починал съпруга и, но и че тя се намира в тази ситуация. Когато някой печели само един цент повече и то само за една година, отпада тази довишка пенсия и това наистина е ужасно. Комисията намекна, че можем да се надяваме с новото правителство това законодателство да се промени. Този член 22 означава ясна дискриминация срещу жени. Разбира се, има доста засегнати жени, защото когато има проблем с даден нормативен акт, най-често са засегнати жените. И се надяваме, че една вдовица от Южна Европа или откъдето и да идва, няма да изпада повече в такава ситуация. Жена, която се намира в ситуация като тази на Силвия, не трябва да остане от дома си, тя е, трябва да се бори и наистина е направила това с група други жени, за да може да бъде решен проблема. Наистина ние трябва да се погрижим испанското правителство да измени този закон. Не искаме никой да изпада в подобна ситуация. Благодаря. Sí, gracias, presidenta. Me gustaría ceñirme un poco a la petición. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, трябва да се направи преценка на правителството на социалистите, което представя законодателство с грешки, но нека да си припомним какво се е случило и нека да си признаят грешките у нези, които са направили грешките. Вносителката казва, че става дума за един принципен въпрос. Да, наистина засегнати са основополагащи принципи ценности на Съюза. Принципите за равенство и недопускане на дискриминация. Това е грешка, този закон. И разпоредбата, която регламентира пенсията на преживелия съпруг е просто един капан, за да се избегне това въпросното право да стане упражнявано де-факто право. Необходимо е да имаме законодателство за социалното осигуряване, което надлежно да отразява принципа за равенство – Разбира се, левите забравят много лесно това, което те са правили, но няма национален закон за фактическите съпрузи и за това няма подходящ механизъм, който да регламентира това фактическите съпрузи да имат всичките права. А ние смятаме, че фактическите съпрузи трябва да имат същите, каквито имат съпрузите с регистриран брак. Трябва всички двойки да имат еднакви права, за да се гарантират ценностите и, и правата на Европейския съюз. Отново, това е равенството и недопускането на дискриминация. Ние ще подкрепим в нашата партия промяна на това законодателство в Конгреса на депутатите. И сега, господин Дуда, имате думата. Благодаря, господин председател. Тази петиция без съмнение предполага задълбочена работа. И както очаквахме, Европейската комисия не ни помогна, кой знае колко, тъй като става дума за национално и местно законодателство. Това, което е изключително важно, е следния въпрос. Отказът да се изплати пенсия при регистрирано партньорство, т.е. когато няма брак – за да няма загуба на доход и липса на защита и подпомагане на децата. Нека да се обърнем към опита на други държави членки. Аз съм на, под, на такова решение. Предлагам петицията да не се затваря и да я изпратим на комисията по петиции. Госпожа Страс. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко благодаря на Силвия, на всички, които са внесли тази петиция. Наистина, при един разумен подход, тази петиция би трябвало да се разглежда от Испанския парламент, защото става дума за промяна на член 221 на закона за социалното осигуряване, който беше прият през 2007 година по време на правителството на социалистите, правителството на Сапатеро. И член 221 ограничаваше правата на фактическите съпрузи и като резултат те нямаха същите права за унаследяване, каквито имаха регистрираните съпрузи. Докато е необходимо да има равенство в правата на едните и на другите. И така, изминали са 12 години след като беше признато, че е станала грешка. След много правителства и на социалистите, и не само. И правителството, и също така парламента в Испания би трябвало да определят този въпрос за свой приоритет през тези 12 години. Обаче имаше писмо до правителството на, на Испания с молба да се даде приоритетен статус на тази проблематика. Обаче за 12 години нито едно правителство на Испания не е направило това. И е много жалко, защото всичко това би могло да се реши от правителството на Испания. За това имаше 12 години. Но да се надяваме, че благодарение на комисията по петициите ще има достатъчно натиск. Аз като испанка, като жена и като министър в едно от правителствата смятам, че гражданите заслужават техните проблеми да бъдат разглеждани в по-кратки срокове. И сега вносителкът на петицията има две минути за заключение. Микрофон, моля. Много благодаря на всички, които са се изказали, на всички депутати и депутатки, най-вече испанските. За нас тази тема не е идеологична. Да, Испания е имала и социалистически правителства, и на имала правителства на Народната партия. В момента имаме правителство, което изпълнява своите задължения и сега те първо ще се формира ново правителство. Но що се отнася до казаното от Европейската комисия, не съм съгласна. Мисля, че трябва да се отчетат всичките актове на Европейския съюз, включително и Хартата за основните права, там се казва, че трябва да се защитават правата и на децата, и на всички граждани, без да се допуска дискриминация. Те трябва да също така да се осигуряват техните економически права, защото по този начин се засилва бедността сред жените. Не трябва да се дискриминират жените, които, освен всичко друго, са и повече. Защото в повечето случаи жените са тези, които губят своя съпруг, не обратното. Моля, анализирайте задълбочено европейското законодателство и запознайте с нашите истории. На нас ни се отнема правото, само защото има една зле премислена разпоредба в испанското законодателство. Помислете си, че за един цент може до края на живота си да бъдем наказани. И това е нарушение на правото, на принципите на правото по-скоро. И става дума не само за правото, а е и за социалната сфера. Ние наистина извървяхме дълъг път и мисля, че си заслужава да остане тази петиция отворена, да се проучат добрите практики и също така е необходимо е да се настоява пред испанското правителство, пред испанска държава да преразгледа това законодателство. Благодаря ви, госпожо Анияте. След като изслушахме вносителката на петицията, Европейската комисия и депутатите, предложението да се остави отворена тази петиция. Разбира се, в правомощията на испанската държава е да промени законодателството. За това ще изпратим писмо до Министерството на заедостта на Испания и до Конгреса на депутатите на Испания. Така че сега, когато започва мандата на новия парламент, да се включи в законодателната програма промяната на това законодателство. И също така ще изпратим тази петиция на Комисията по заедостта в парламента, за да бъдат защитени основните принципи на Европейския съюз, каквито са равенството и недопускане на дискриминация. Така благодаря. Най-искрено ви благодаря за вашето присъствие тук в Европейския парламент. Наистина ви извървяхте дълъг път и вашата петиция остава отворена. Сега следващата точка. Продължаваме с, точка 21. Това е петиция 271-2019. Извинете, 1126, внесена от вносителка с британско гражданство относно директивата за домашния турмоз и насилие. но ще започнем с изказването на комисията госпожа Мартина Тортвис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вносителката за добре обмислената и важна инициатива. Искаме само да потвърдим, че комисията е ангажирана с изкореняването на насилието срещу жените и домашното насилие. Това е част от нашата стратегическа рамка за равенство на половете. Що се отнася до европейското законодателство в областта на гражданството и наказателно право, Съюзът е приел законодателство, забраняващо някои форми на насилие основано на пола и осигуряващо защита на жертвите на домашно насилие. Има директива за правата на жертвите, в които са изложени минималните стандарти за защита на жертвите. Предвидени са национални мерки за защита на жертвите, също така са предвидени мерки за защита на лицата, които са жертва на, секс... на експлоатация и, както и сексуал... сексуална експлоатация на деца. Също така искам да спомена Истанбулската конвенция. След предложението на комисията Европейския съюз подписа конвенцията през юни 2017 година. Процеса за, приклю... за присъединяване на Съюза към конвенцията е в ход – Истанбулската конвенция предвижда холистични мерки за недопускане на насилие срещу жени, наказване на извършителите и защита на жертвите. Това е най-добрият инструмент за защита на жените от насилие. Поради приоритетите, свързани с присъединяване на Европейския съюз към конвенцията, конвенцията няма друг предложен инструмент Ковенцията е съгласна с носителката за необходимостта от борба срещу насилието срещу жени. Благодаря, госпожо председател. Благодарим и на вносителката. Има ли някой иска ли думата? Има ли някой от депутатите, които желаят да вземат думата? Заповядайте. Господин Дуда, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Въпросът, който обсъждаме, е много важен, защото граждани търсят нашата помощ в областта на насилието срещу жените. Знаем, че мащабите на това явление са огромни и всички заинтересовани лица, като местни власти, мест, неправителствени организации, трябва да положат всички усилия за противодействие на този проблем. Нека да посоча следния сценарий. Особено трудно е положението на онези, които страдат от насилие, когато са в друга страна защото не само, че страдат от насилието от страна на насилника, но нямат подкрепа на семейството си, не знаят към кого да се обърнат за помощ. И е напълно възможно да възникне езиков проблем. Поради това жертвите са беззащитни и извършителите смятат, че им е позволено всичко. Ето защо предлагам петицията да остане отворена и да търсим становището на Комисията по граждански свободи. Благодаря. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Давам думата на вносителката. Имате две минути. Аз бях жертва на домашно насилие. Много беше трудно. Аз съобщих за престъплението през 2002. През 2012 година нямаше решение. За... През това време аз загубих всичко, в това число и дома ми. И се върнах в Обединеното кралство, където се превърнах в беженец в собствената си страна. Това не би трябвало да се случва с жените мигранти. И призовавам Европейския съюз да се занимае с случая на жените мигранти, защото в днешно време всички ние пътуваме, движим се от континент на континент, имаме нужда от подкрепа. Законодателството е един инструмент, но друга възможност са административни мерки. Има Истанбулската конвенция и реалността – са разделени. Те, между тях има пропаст. междувременно много жени страдат от домашно насилие. И особено внимание трябва да се обърне на жените мигранти и на децата. Децата са жертва на домашно насилие и ние трябва да ги, да им помагаме и да ги защитаваме. Има какво да се направи. И аз мисля, че ние сме в началото, а не в края на пътя. Благодаря ви. И аз съм съгласна, че това е само началото. Благодаря ви за това, че повдигнахте въпроса за насилието и по-конкретно насилието срещу жените мигранти. Предложението е петицията да остане отворена и да изпратим на комисиите по граждански свободи и на комисията по равенство на жените с допълнителен елемент насилие срещу жени мигранти. Съгласни ли сте, колеги? Надявам се, че и вие нямате нищо против. Така, договорихме, взехме решение. Благодаря. Сега предстои петиция 0189 от 2018 година, внесена от СБП с испанско гражданство. от името на Европейската платформа за защита на потребителите и околната среда относно разликата в заплащането на жените и мъжете. За съжаление, вносителят не е тук, за това ще дам думата само на комисията. Господин Мигел Делакорте е готов. Много благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Искам да благодаря на комисията по петициите за това, че разглежда тази важна за нас петиция. Всички мерки, които са необходими, за да се преодолее различието за плащането на мъжете и жените, са приоритет за Европейската комисия. Подкрепяме тази платформа, обаче искаме много ясно да направим разграничаване между разликата в заплащането и дискриминацията при заплащането. Разликата в заплащането е разликата в заплащането, което съществува между мъжете и жените. В момента 16% е средния показател за Европейския съюз. И има много причини за това. Сред тях има хоризонталната сегрегация на пазара на труда, факта, е, че жените се съсредоточават в по-малко платените сектори, вертикалната сегрегация на пазара на труда, т.е. жените не стигат до по-високо поставени позиции и също така трябва да се посочи, че също така политиката за съчетаване на личния и професионалния живот все още е далеч от това жените да имат възможност също така да напредват и в кариерата, при положение, че основно те се посвещават на семейството и децата. Дискриминацията при заплащането е забранена от договор за Европейския съюз, а също така и от съответната директива. И понякога това се подклажда от липса на прозрачност при заплащането. За това госпожа фон дер Лайен – каза, че ще започне инициатива за осигуряване на прозрачност при заплащането. Нещо, което е предмета на подадената петиция. И това е нещо, което може да спре дискриминацията при заплащането. Но искам да кажа отново, че това е само част от проблема. Ако искаме да преодолеем разликата в заплащането, трябва да отчитаме и други фактори, сегрегацията на трудовия пазар, липсата на съвместна отговорност на съпрузите за отглеждането на деца и много други. Благодаря ви. Комисията по заетост е съгласна. Иска ли някой от е, членовете на комисията да се изкаже? Понякога доводите са подобни. Темата е обаче е много важна. Проблемът е, че дори и ако съществу, ако законите са приети, понякога има традиции, привички, обичаи, които хората, на които хората държат, но остават неразбрани. Много е важно да се обърнем към комисията по заето. Законите са прияти, но те трябва да бъдат и прилагани. Има, разбира се, проблеми. Но, а, нека да изпратим а, тази а, петиция на други комисии, за да чуем тяхното мнение. Благодаря, господин Яр. Някой друг? Аз а, взимам думата от собствено име. Мисля, че разликата в заплащането между мъжете и жените е добре известен факт който сме споменавали в е, редица доклади на Европейския парламент и по-конкретно в Комисията по заетост. Аз е, лично смятам, че можем да отговорим на вносителя на петицията – като споменем резолюциите и препоръките и да затворим петицията. Какво мислите за това решение? Господин Яр, вие предлагате петицията да остане отворена. Може би трябва да гласуваме. Обикновено аз предпочитам нещата да приключат колкото може по-бързо, но нека да препратим комисията, нека да препратим петицията към а, а, ресорната комисия и тогава да решим какво да предприемем. Аз нямам принципни възражения. Ако няма други възражения, Елеонора иска думата. Заповядайте, госпожо Еви използвам случая да се изкажа в подкрепа на тази петиция. Смятам, че тя трябва да остане отворена. Обикновено аз защитавам запазването на, запазването на петиция отворена, но в случая има особено важни доводи за това предложенията на новата комисия са в този дух. С, с, с подобни петиции ние разполагаме с важен инструмент за оценка на това явление, а именно разликата в заплащането и на тази основа да предприемем мерки. И аз искам да се присъединя към тези, които поискаха да бъде оставена отворена тази петиция. Разликата в заплащането на мъжете и жените е една от най-важните теми, свързани с еднаквото оценяване на труда. И това е един важен дебат, за Европейския парламент и това е също важна тема за бъдещата стратегия за равенство при възможностите. Смятам, че трябва петиция да остане отвърне, за да видим как се променя този показател от 16% средно за Европейския съюз, разликата в заплащането на мъжете и жените. И трябва да бъдем един инструмент за оказване на въздействие, на влияние за да се промени ситуацията. Председателката съгласна съм, като четем аргументите и това, че новата Европейска комисия ще започне да работи по този важен въпрос. Оставям петицията отворена и я насочваме към комисията по заедостта. Всички са съгласни, добре. И така нашата председателка се върна. Много ви благодаря, госпожа Жданока. Следващата петиция, петиция 0998-2018 година, внесена от господин Алберт. Извинете, Става дума за петиция от Антонио Луис Васко Саделгадо с испанско гражданство относно мерките за насрещаване равно заплащане, равен труд. Двама са петиционерите, по две минути и половина има всеки един от вас и след това в заключение може да се изкажете в рамките на две минути, които може да поделят помежду си. Господин Дългадо, благодаря ви. Добре дошъл в тази комисия. Добър ден! Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията по петициите, която от Воли тази петиция през 2018 година и тази петиция в момента е отворена и се надяваме, че така и ще остане, защото авторитета на парламента е достатъчен, за да поиска да се запази тази петиция и да може да се осъществява този принцип от всички органи, включително и правоохранителните органи. Ние видяхме, че сигурността трябва да бъде гарантирана в испанската държава и това го прави Националната гвардия и полицията. Те са тези органи, които поддържат реда и които насочват своите лични ресурси, за да гарантират правата на всички граждани, особено в извънредни ситуации. Обаче те получават по-малко заплащане, отколкото други полицейски служители. И за това проличава, че има разлика в заплащането между двете полицейски сили, изпълняващи практически едни и същи функции. Обаче тази разлика проистича от решение на парламента. И тази ситуация се запазва. Затова молим Европейския парламент, тази комисия да остави тази петиция отворена. И сега дам думата на колегата от Хусапол. Заповядайте. Добър ден. От името на асоциацията, която представям, искам да представя нашата петиция и нашата молба е следната. Има разлика между заплащането между това, което получава националната полиция и националната гвардия в сравнение с другите регионални и местни полицейски сили и тази разлика достига до 30%. Има в момента тенденция и усилия в посока намаляване на тази разлика, но все още няма равенство. Това, което получават полицейските служители в Испания е под нивото в други европейски държави. Ние Искаме да се преодолее този проблем, защото 30 години искаме от нашите правителства да подлежим на равен, равнопоставен режим. Ние знаем, че правителството на държавата отговаря за обществената сигурност. Обаче също това правителство води нещата до дискриминация. Необходимо е различните сили на реда да бъдат равнопоставени в отношение на заплащане, защото в една или друга форма правителството, държавата са онези фактори, които определят плащането, извършват плащането на различните полицейски сили в Испания. Обаче правителството не си изпълнява обещанията. До 600 евро в абсолютно измерение – достига тази разлика в заплащането на служителите в различните полицейски сили. Ние сме постигнали подкрепа от страна на гражданите. Гражданите ни ценят, гражданите ни обичат. И това е защото ние вършим добре работата си. И, и е през март 2018 година беше подписано трето споразумение, което целеше да се реши проблема с дискриминацията в заплащането, от която страдаме. Това споразумение обаче няма доведе до решаване на проблема, защото има много полицейски служители, които няма да бъдат обхванати от това изравняване на заплащането. Ние виждаме, че се стига до един момент, при който няма връщане назад. За това молим комисията по петициите да продължи с тази петиция, защото искаме принципите на равенство и недопускане на дискриминация да се уважават искаме да се зачитат принципите на правовата държава от страна на правителството на Испания. Ние искаме да отстояваме нашите права и да не се допуска дискриминация на националната полиция, националната гвардия. Искаме да се спазват принципите на европейското законодателство. За това молим да се запази отворена тази петиция. Искам да ви благодаря за това, че ни поканихте. Искам да ви благодаря за вашето гостоприемство. Много ви благодаря. Сега давам думата на господин Покорни от името на комисията от Генерална дирекция за етос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителите на петицията за това, че толкова ясно изложиха своята аргументация. Комисията още миналата година отговори на тази петиция и тя беше обсъдена през ноември миналата година в тази комисията. Ние изцяло признаваме и зачитаме важната роля на полицейските сили, както и на Националната гвардия в Испания – Разбира се, изцяло подкрепяме органите на реда във всички държави членки. Като разглеждаме ситуацията от гледна точка на европейското право, както комисията обясни миналата година, принципът равно заплащане за равен труд е провъзгласен в договора за функциониране на Европейския съюз. Но той се прилага само към различията в заплащането между мъжете и жените – и независимо от това, че принципът е залегнал договора, този принцип не се прилага в този случай, защото става дума за различни полицейски сили с различни условия на заплащане, при положение, че работодател е испанската държава, испанското правителство. И всъщност това условие е отразено и в вторичното законодателство, директивата – също така провъзгласява недопускане на дискриминация и провъзгласява равнопоставеност, независимо от сексуалната ориентация и възрастта, но това не се прилага в случая, когато тези фактори не са проблема. А в този случай различаващия фактор е, че има различни полицейски сили и че те имат различни работодатели, но всъщност крайният работодателят е испанската държава. За това комисията, разбира се, с разбиране се отнася към жалбата, но от гледна точка на европейското право няма разпоредби в европейското законодателство, първично и вторично, което да обхваща проблемът посочен в петицията. Председателката, благодаря ви. И сега преминаваме към членовете на комисията по петициите. Господин Бушел. Уважаем госпожо председател, колеги, господа вносители на петицията, като представител на ВОКС искам да говоря за принципите на недискриминация и равнопоставеност, що се отнася до полицейските сили в Испания. Искам да кажа, че се извършват от тях изключително важни функции, които са свързани с опазване на правата и безопасността и сигурността на испанските граждани. И Испания е една сложна държава, която е брутално децентрализирана, поради което се влушава още повече проблемът с неравенството при заплащането. Затова ние смятаме, че системата на автономните области е неефикасна и както виждаме, това личи и от петицията. Разбира се, става дума за един на пръв поглед чисто правен проблем, обаче искам да кажа, че имаме един и същи субект, който плаща. Това е Министерството на вътрешните работи, въпреки че имаме и други органи, които извършват заплащането, които отговарят за полицията на автономните области или на общините, за което говорише комисията. Обаче, в крайна сметка, работодателят е испанското правителство, испанска държава. И в нашата политическа доктрина ние смятаме, че този въпрос се отнася до националния суверенитет. За това Испанския парламент и Испанското правителство трябва да гарантират това равенство в заплащането. И смятаме, че европейските институции следва да служат като арбитър. За това подкрепяме европейските институции да настоява пред правителството на Испания да гарантира и то незабавно това равенство при заплащането. И две последни съображения. Виждаме как общностите норми гарантират равенство и недискриминация – възоснова на секса, обаче не се гарантира равенството и недискриминацията при други обстоятелства, било то лични или социални. Смятаме, че това противоречи на най-елементарната правна логика. Затова подкрепяме тази мярка. И, госпожо председател, важно е да се знае, че сме наясно с това, че фондовете, средствата в Испания се насочват за какво ли не, но не и за гарантиране на равното заплащане за равен труд. Господин Канис има думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря на всички работещи в силите за сигурност, включително и каталонската и баскската гвардия, автономна гвардия. И искам да благодаря на вносителите на петицията, защото те изтъкват един основополагащ принцип. Нещо, което знаем като законодатели, че един и същи труд заслужава да бъде платен еднакво. Наистина, това трябва да бъде изписано с златни букви на всяка една сграда на публичната администрация. Що се отнася до националната полиция, националната гвардия и гвардиите на страната на Баските и Каталуния, дали те получават същото, колкото техните колеги от другите автономни области или от общините? Не, те не получават същите суми. Това е в правомощията и в задълженията ли е на испанска държава? Да. Но прави ли го това испанска държава? Не. И за това е необходимо европейските институции да настояват пред испанското правителство да не се допуска дискриминация. На мен са ми обяснявали, че Равенството е равенство. И точка. Не става дума нито за региони, нито за пол, нито за происход, нито за вероисповедание. Следователно, не можем да ограничаваме равенството. Равенството е един принцип, който трябва да ръководи политиката и целите на различните органи за обществено управление. Включително това въжи и за Европейския парламент, за Европейската комисия, за съвета, за всички институции. За това трябва да разширим понятието равенство, така че то да се разпространява и върху ситуации, в които все още няма равнозаплащен за равен труд. За това трябва да гарантираме нашата ангажираност и е необходимо е да има процедура, която да коригира тази ситуация, смятаме, че трябва да се постигне това равенство при заплащането. Трябва да благодарим на хората, които се борят за това, за тяхното упорство. И смятаме, че тази грешка трябва да бъде поправена. Благодаря ви. Сега госпожа Майстер. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да благодаря на вносителите за тяхното присъствие и искам да призная от наше име, че наистина даваме висока оценка на това, което те правят. Разбира се, няма съмнение, че правителствата трябва да следят за това, че се спазват всичките необходими условия и принципи. Разбира се, ясно е, че не може да си представим една ситуация, която отива в крайността. Когато става дума за това неравенство за плащането, което наблюдаваме през последните години, има колеги, които може би не знаят подробно за това какво случва, може би гражданите, които ни слушат, може би не знаят, че през последните две години в Испания е имало различни правителства, че в резултат от вод на недоверие дойде на власт ново правителство и правителството на Народната партия беше вече не на власт, а новото правителство се ангажира официално с подобряване на ситуацията в областта на равното заплащане. Обаче, за сега това не се е случило. Но може ли да се каже, че нищо не е направено? Не, не е така. Мисля, че трябва да чуем всички версии, трябва да отчетем реалността. Сегашното правителство се занимаваше през цялото лято на 2018 година да изпълни ангажиментите, които би трябвало да изпълни предишното правителство. Затова първото, което се случи, че през септември бе одобрена сумата от 870 милиона, за да се подобри заплащането на националната полиция и националната гвардия. Това означава повишаване на заплатите им от октомври 2018 година. И това е включено и при одобряването на годишния бюджет. И това го направиха моите колеги в условията на един прехвърлен за следващата година бюджет, защото процедурата не беше финализирана по приемането на бюджета. Искам да уточня, че различните суми, предвидени в бюджета, предвиждат, например, това че ще се увеличи през 2020 година, ще се увеличат с 20% средно заплатите на работещите в Националната полиция, Националната гвардия в сравнение с 2018 година. За това е изненадващо, че се изпраща едно послание, в което се говори за забрава, за пренебрежение. Трябва да има търпение, защото ангажиментите вече се изпълняват и правителството сериозно се отнася към своите ангажименти и се отнася внимание към всички молби, стига да са основателни. Както се казваше в предишните изказвания, искам също така да подчертая, че са извършени сериозни плащания от сегашното правителство, за да се подобри ситуацията на работниците – тези мерки вече са одобрени и различните сили на реда в Испания вече виждат резултатите от това. И искам да кажа, че независимо от това, че годината беше нестабилна, без надлежно прият бюджет, независимо от това, бяха предприяти тези мерки. Благодаря, госпожа Страс. Благодаря, госпожа председател. Първо искам да благодаря на вносителите на петицията. Присъединявам се към всички, които казаха, че прекрасно се изпълняват задачите, силите на реда. И Испания е една страна, в която има национална полиция и национална гвардия, като полицейски сили пряко подчинение на правителството. Имаме също така четири полиции на автономните области. И също така има и общинска полиция. Всички тези сили работят образцово, гарантирайки сигурността в нашата страна. Молбата беше отправена в тази комисия още през 2018 година и беше посочен, че е необходимо да има равенство при заплащането на различните полицейски сили, тъй като техният труд има еднаква ценност. Също така беше поискана информация от Министерството на вътрешните работи и Испанския парламент. Включително беше отправена молба да се изпълнят молбите, изложени в петицията. Получихме отговор от Министерството на вътрешни работи. Това беше по време на правителството на Рахой. И тогавашния министър на вътрешните работи, който в момента е депутат, каза, че това ще случи и беше сключено споразумение през март 2018 година. Имаше също така решение от март 2019 година, за да се постигне уредба за целите на това изравняване на заплащането. Беше възложено и изследвано по какъв начин могат да се изравни заплащането на всички полицейски сили. И в резултата на това проучване бяха отпуснати те средства. И това беше отделно бюджетно перо, както препоръчваш това изследване. Обаче правителството три месеца след това слезе от властта в резултат от вод на недоверие и на власт дойде правителството на господин Санчес. И това изследване като че ли, както проличава от медиите и както ни съобщи синдиката на полицейските служители, в това изследване вече виждаме, че Извинете, от авторите от това изследване разбирам и от медиите, че има натиск от страна на Министерството на вътрешните работи и се казва, че има много проблеми и не може да се вярва на това изследване, защото не е отчело много фактори. Дори и единия синдикат на полицейските сили – каза, че има натиск от страна на правителството на Санчес. Аз искам тази петиция да остане отворена, да се изпрати писмо до испанските депутати, защото разбираме, че след толкова избори е необходимо да се напомни на тях да се запази тази тема в дневния ред и също така трябва да се изпрати писмо до испанското правителство, да няма натиск върху фирмата, консултантската фирма, която изготви това изследване и да се гарантира справедливото заплащане и да се спазва принципа за равенство и недопускане на дискриминация. Благодаря. Няма други изказвания от членовете на комисията. За това Имате две минути общо на разположение по една минута за всеки вносител. Благодаря, госпожо председател. Ще бъде изключително кратък. Искам да споделя две съображения. Две съображения, основани върху това, което чухме тук. Всъщност не би трябвало да сме тук, защото Социалистическата партия и Народната партия и другите партии в Испания са наясно, че равенството за плащането е едно гарантирано право и трябва да се спазва от правителството. Така го казва и парламента. Защото 300 парламентаристи гласуваха за това да се гарантира в законодателството това равенство, така че никое правителство да спазва този закон, нещо, което не направи нито социалистическо правителство, нито правителство от Народната партия. Тук се говори за 800 милиона евро, които са били насочени за изравняване на заплатите. И сега, което прави социалистическото правителство, е, че моли Държавния съвет да се направи връзка между споразумението с правителството на Народната партия в Испания и законодателството. И се казва, че няма така връзка, няма основания в испанското право за това. Обаче не може да се допуска националната полиция и националната гвардия да са дискриминирани. И Нека да не забравяме, че националната полиция и националната гвардия имат повече задачи и са изложени на повече рискове. Те работят на цялата територия на държавата и трябва да бъдем всъщност предмет на положителна дискриминация, но ние не искаме това. Ние не искаме нито повече, нито по-малко от това, което ни се полага. Така че това което е ясно, е, че изобщо не би трябвало да сме тук. Но искаме ясния принцип на равенство да пада жертва на това, кое правителство е на власт и какво ще реши. Това трябва да бъде заложено в испанското законодателство и трябва да е ясно, че всички служители в публичния сектор, които изпълняват едни и същи функции, трябва да имат едно и също заплащане, така че те да могат да гарантират достоен живота за своите семейства. Благодаря, благодаря на вносителите на петицията. И тази комисия е една врата за европейските граждани да се обърнат със своите жалби и изслушахме вече петиционерите, колегите и комисията. Предложението на председателството е да се запази отворния характер на тази петиция. Искам да ви кажа, че на заседанието на комисията 5 през ноември миналата година беше решено да се изпрати писмо до Испанския парламент, Испанското правителство. Това го направихме през януари и през март получихме отговори тази година. Междувременно имаше избори и за това смятаме отново да изпратим такива писма до парламента и правителството на Испания, така че да отчетат вашата петиция и да гарантират равенство при заплащане. Заповядайте, госпожо Страс. Това е, беше предложението на председателството. Аз предлагам да отвоим усилия, защото ако изпратим абсолютно същия текст на писмото, както през ноември, да, ясно е, че трябва да повторим това, което сме казали, но трябва да засилим натиска и казваш се за съвета, Държавния съвет, но трябва наистина малко да позатегнем гайките, да настояваме повече. Тъй като се изказаха различни политически групи, и предложението първо да бъде отворена, да бъде запазена отворена тази петиция, да изпратим едно ново писмо с искане от името на Европейския парламент да се гарантира равенството на заплащането в Испания аз предложих да се изпрати писмо до Министерството и парламента, но групата, една от групите ме моли да се настоява повече и да се настоява и пред правителството да се гарантира равенството при заплащането, ако това е предложението. Какво мислят другите политически групи? Благодаря. Е, да, прави ми впечатление, че точно депутатка от Народната партия, която съвсем не е нова в политиката иска да се затягат гайките. Когато в момента в Испания се говори за подобряването, се прави за подобряването на заплащането на полицейските служители. Много се прави всъщност в това отношение, за разлика от това, което по-скоро не направи, отколкото направи правителството на Народната партия. Искам да подчертая, че е имало промени, че има реални доказателства, че ще бъде изпълнен ангажимента за подобряване на заплащането. И има ангажимент да се изпълни споразумението, което вие ни оставихте в наследство. Да, разбира се, трябва да се запази отворена тази петиция. Нямаме проблем с това. Ще подкрепим тази идея, но искам да привлека вниманието към непоследователността на депутат, която е била в правителството на Народната партия. Сега председателството винаги внася своите предложения и, разбира се, очаква мнението на членовете на парламентарната комисия. За това ще изслушам и другите представители на политически групи. Господин Каняс. Съвсем накратко благодаря за тази възможност – Eh, и трябва да се стремим към равенство. И това не е някакъв нюанс. Целта е равенство и ангажиментът е да се постигне равенство. Не искам да навлизаме в национални спорове в тази комисия. Да, има правителство и за това важно е писмото да бъде насочено към правителството и да се сложи акцент върху принципа на равнопоставеност. Поискахте ли думата? Да. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да подкрепя тази линия. Наистина, ние видяхме, че вносителите на петицията от много години искат едно нещо и виждаме, че това не е било изпълнено, независимо от това, кой е бил на власт, кое правителство е било. Разбира се, бих могли да се задълбочим в тази тема, но няма да го правим. Ние смятаме, че е важно да се гарантират правата на тези държавни служители. За това трябва да отчетем какво искат в своята петиция вносителите и трябва да поискаме равенство и в правно отношение, в отношение на заплащането и това искан трябва да бъде отправено към парламент и правителството в Испания. И става дума за Министерството на вътрешните работи. И искам да кажа, че наистина националната полиция, националната гвардия извършват много по-сложни задачи, отколкото другите полицейски сили. И това, че заплащането е по-низко, е просто оскърбление за здравия разум. Благодаря, господин Ариус. Благодаря. Аз нямаше да се изказвам, защото госпожа Естрас вече го направи много ясно. Но искам да подкрепя идеята за това да се запази, отворим тази петиция, да се изпрати въпросното писмо, което ви предложите. Обаче колегата майстра ме провокира да се изкажа. Ние много ясно казваме да на равенството. Това, че се забави постигането на това равенство е факт. Но също така факт е това споразумение за подобряване на заплащането. И това не успя да го направи нашето правителство. Не го направиха правителство след нас. И нашето правителство не можа да го направи просто защото имаше вод на недоверие, в резултат на което правителството изгуби властта. Но правителството, което след това наследи правителството от Народната партия, не изпълня ангажимента в това споразумение. Благодаря. Приключваме с този дебат. Предложението на председателството ще го повторя след като изслушах колегите от парламентарните политически групи. Искам много ясно да го формулирам и това го казах още първия ден, че винаги ще бъда справедлива и винаги ще отчитам това, което казват групите. Така че предложението на председателство винаги ще се опира върху позицията на групите. И така, предложението да се запази отворена тази петиция, да се изпрати писмо до Министерството на вътрешните работи, като се изисква да се гарантира равенство при заплащането. Ще изпратим писмо до парламента в Испания, като също така информираме за това, че петицията продължава да бъде отворена и да поискаме да се спази ангажимента за гарантиране на равенство при заплащането. И така още веднъж от сърце благодаря на вносителите на петиците и като испанка искам да кажа много благодаря за прекрасната работа, която се извършва от силите за сигурност в Испания. Pasamos al Преминаваме към следващата точка в дневния ред, която е Следващия това е раздел транспорт. Ще разгледаме петиция 0998, внесена от Алберто Чириус, италианско гражданство, относно презглеждане на инфраструктурния проект за изграждане на високоскоростната линия Торино-Лион. Вносителят не е тук. Обръщаме се веднага към комисията за оценка. господин Колтън. Благодаря много, госпожо председател. Съвсем накратко, само искам да препотвърдя нашето пълно съгласие с вносителя на петицията този проект за ЖП линия Лион Торино, на който комисията отдава голямо значение и винаги го е подкрепела, от една страна, за да се е, изпълни регламента за е, трансевропейските транспортни мрежи, т.е. юридически план, и след това в финансов план, за да може да се предвидят е, субсидии в размери на 813 милиона евро и е, също така е, комисията желае винаги да покаже своята ангажираност към този проект, който всъщност се намира по Средиземноморския коридор и е важен за Италия и за Франция, но също така за всички други страни, разположени по коридора, на първо място Испания, но също и Източна Европа. Този проект е, е малко забавен, обаче в момента се намира в добро развитие и е, през септември имаше една демонстрация, организирана от е, тези, които започнаха проекта, за да се отбележи е, изграждането на 9 км от проекта и от италианска и френска страда, беше организиран търг и е, продължава да се провежда всичко в нормален ритъм. Нямам какво друго да кажа, освен отново да подчертая значението, което комисията отдава на реализацията на този проект. Благодаря. Donc, благодаря. Сега госпожа Добал Скарфилд, моля. Oui, bonjour. Добър ден. Благодаря, че ми давате възможност да реагирам на тази петиция. Аз съм френски депутат от групата на Зелените и от имата на Зелените искам да изразя моето несъгласие с този проект за ЖП линия Турино лимон Господин Алберто Лин Сирио, вносителят на тази петиция, е сега е президент на региона Пиемон. И тук става дума за злоупотреба с процедурата за подаване на петициите. Господин Сирио от дълго време е, имаше много случаи, в които му, дава, които му даваха възможност да оказва влияние върху процеса. И наистина това е смайващ парадокс. Тази линия отново се появява в Песиция като много важна инвестиция за Италия и за Франция, а и за целия Европейски съюз. Френските институции от 20 години изказват негативно установище по този проект и то съвсем ясно през 1998 година Брусе всъщност през вижда много голяма трудност да докаже рентабилност на този проект и всъщност става дума за инвестиции, които не трябва да преминават 10%. И отново същата констатация през 2003 година, когато става дума за доклад на финансовата дирекция и всъщност мисията оценява, че когато се оценяват инфраструктурни проекти от социо-економически аспект, трябва да се види каква е ползата за обществеността. И отново Сметната палата през 2012 година, страница 5, нетната економическа стойност е отрицателна при всички предвидени сценарии и по-скоро съветът за ориентация на инфраструктурата смята, че демонстрацията всъщност не ангажира положително мнение и е много по- вероятно тези дейности е, да не бъдат продължавани. И всъщност става дума за е, критики от френските е, компетентни органи тази петиция се опитва да докаже, че трябва да се продължат е, субсидии от Европейския съюз е, и по този начин се мамят гражданите, защото е, все пак съществува риск от налагане на глоби. И е, от 2013 година е, има някои директиви, които посочват, че подобни проекти зависят от е, капацитета на публичните финанси. И е, характерът е, на този проект и неговото социал, социално-економически е, последици е, не могат да се приемат, не можем да приемем тази логика и защото това ще има много тежко въздействие върху околната среда. Освен това, мога да кажа, че ще има тежки финансови посредици също, така че европейските граждани имат нужда от истински демократически дебат, който не е проведен на място и трябва да се докаже, е, че има альтернативни проекти в Италия и във Франция. Гражданите се мобилизират срещу този проект, за да запазят е, селскостопанските земи и също така да запазят е, крехката екоинфраструктура в планините. Благодаря. Сега и Италия. Елеонора. Грация, президент. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на колегата от Зелените Движение 5 звезди не може да не оцени позицията срещу тази вредна и налудничава идея. Преди три дни ни отбелязахме 30 години от падането на Берлинската стена. А, дата, която ни изглежда много отдавна. Но един инфраструктурен проект замислен няколко дни след това – е очевидно, че всички ние трябва да бъдем солидарни. Проектът за връзка Торино-Лион е ненужен и вреден проект. Аз ви питам на каква идея за напредък принадлежи проект, който ще използва милиарди, за да се пробие дупка в планината, за да се съкрати с един час транспорта на стоки. И за какви стоки става дума? Увеличаването на търговският поток по този маршрут, който би трябвало да оправдае строителството, не, не отчита трафика между Италия и Франция всъщност се казва, че стоките ще се превозват по, желе, по е, железопътен транспорт. Само, че ще трябва да минат 15-20 години, по време на които емисиите ще се увеличат некократно и всъщност знаем, че климатичната криза е, се развива днес и тя няма да може да бъде спряна с този проект. Ще се засили нестабилността на терена. Само двата тунела ще доведат до изхвърлянето на милиони кубически метра вода. Е, това ли е модерността, на която държим в Европа? Може би това е причината, поради която гражданите не вярват в прогрес, основан на изграждането на огромни проекти, така да се каже, в пустинята. Гражданите вярват в кръгова економика проект, който не оставя отпечатък върху околната среда. Благодаря. Thank you, Eleanor. And uh, now, Miss... Благодаря, Елеонора. Господин Фурор поиска думата. Grazie, Presidente. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да възразя срещу този проект. Всички искаме по-модерни и бързи инфраструктурни проекти, но те трябва да бъдат полезни. В Италия имаме твърде много катедрали в пустинята, както каза колегата. И има нужда от нова оценка на ползата и цените трябва да се вземе предвид прогнозата за движението на стоки. Прогнозите за движението показва за надценяване на потребността. И освен това, въздействието ще бъде много скромно – Проектът е от 30 години и той беше замислен в различни економически условия. Оценката на разходите а, не отчита всички разходи, тя отчита само из... пробиването на тунелите. Общата, обща цена на а, проекта ще възлезе на 27 а, милиарда. Що се отнася до приключването на дейността, следващите етапи, които включват строителни дейности в Италия и Франция все още не са обект на, ясна, на ясен график. Има опасност да се изгради обект, който никога няма да бъде довършен и всички трябва да се замислим за това ние предприемаме проект, който а, поставя под съмнение неговата полза. Движението 5 звезди води битка срещу, тази, срещу това ненужно разхищение на средство и Оценката на проекта говори за това, че разходите ще превишат многократно ползите. Трябва да държим сметка за това. Добавям накрая, че ние не можем да се откажем от своите ценности. Благодаря. Господин Яр поиска думата. Аз искам да се върна към петицията. Е, това всъщност е и въпросът е, е, който се задава в случая да оставим отворена тази петиция или да я закрием. Сега, независимо дали сме против или за проекта, ние бихме могли да затворим е, петицията. Аз съм на е, друго мнение от Зелените или Движението 5 звезди. Аз бих казал, че ако трябва да закрием тази петиция, да я затворим, би трябвало да я затворим. Вносителят се изказа, така че сега логично е да затворим тази петиция. I give myself the floor. Давам си думата. Моето предложение е петицията да остане отворена, защото е ясно, че има нужда от допълнителни разходи. Изразходвани са вече средства и, и слушахме от комисията съвършено различно мнение – колегите, които се изказаха, бяха от зелените и от пет звезди. Самият вносител има противоположно мнение и аз мисля, че нямаме основание да затворим комисията. Тъкмо обратното, коми... петицията трябва да остане отворена и трябва да поискаме от комисията да направи допълнителна, допълнителен анализ, отчитайки изразените в хода на днешната дискусия мнения. Сега аз виждам, че повечето се усмихват, но а, ние в случая се опитваме да дадем компетентно мнение на вносителят на петицията. Затова аз казах, че бихме могли да закрием петицията, въпреки че мненията са различни. Сега можем и да отворим, но все пак вносителят взе отношение, така че бихме могли и да затворим петицията. Аз, доколкото разбирам, вносителят е по-скоро за проекта или правил, неправилно съм разбрал сега. Ние е, полагаме усилия с е, много бумащина, с много хартия да решим тези неща, няма смисъл. Можем да отворим, да оставим тази петиция отворена. Може да има спор между държавите членки, но е, за това аз се усмихнах и казах, че бихме могли да затворим петицията, такава каквато е в момента и ще си спестим много време. But still... Проблемът е ясен, но Смятам, че трябва да оставим петицията отворена и да изслушаме комисията още един път. Оставяме комисията отворена. Господин Яр е съгласен. Или, или пък се въздържате. Ще гласуваме ли? но мнозинството е за това петицията да остане отворена. Елеонора. Аз аз съм за затваряне на тази петиция. Наясно съм с това, че има други петиции по тази тема, които ще ни дадат възможност да продължим да наблюдаваме този проект, който е абсолютно вреден. Що се отнася до тази конкретна петиция, аз нямам особени предпочитания, но нямам нищо против да бъде затворена. Разбирам, че по темата предстои да бъдат внесени и други петиции. Смятам, че петицията трябва да трябва да продължим да обсъждаме темата, но тази конкретна петиция трябва да бъде затворена, тъй като беше даден конкретен отговор на конкретния въпрос, но проекта трябва да си остане обект на дебати. И така, компромисното решение, доколкото разбирам, е тази конкретна петиция да бъде затворена но да продължим дебата и може би да изчакаме нови петиции. Като комисията се готви да реагира на тях. Затваряме. Следващата петиция 1030-2018 е година, внесена от Рафаела Скатолон с италианско гражданство относно отмяна на проект за още една високоскоростна железопътна линия Бреша-Верона в присъствието на вносителят. Имате думата, но не повече от 5 минути. Нямаме никакво време. Благодаря. Добър ден! Благодаря преди всичко на комисията за това, че ни даде възможност да обсъдим тази петиция. Е, обсъдихме Торино Лион. Е, тук става дума за друга високоскоростна железопътна линия Бреша-Верона. Много важен проект, който се обсъжда от 28 години. Обектът е от стратегическо е, значение. Доскоро се смяташе, че е задължително проектът да бъде осъществен. Имайки предвид графика и сроковете за изпълнение, ще трябва да минат 10 години. През 2030 година хората и стоките ще се превозват с електромобили. Италия не може да си позволи да остане, да изостава от, това, от тази тенденция. В Политехниката на Милано беше координирана група, която направи оценка на ползите и разходите. Резултатът е отрицателен. Анализът цялостния анализ с всички цифри може да бъде намерен на сайта на италианското правителство. Независимо от отрицателния анализ се премина към реализация с аргумента, че извършената дейност не може да бъде отменена, тъй като ще се дължат неустойки. Те ще въз тези санкции ще възлязат на около 300 милиона, които ще се добавят към вече 2 милиарда изразходвани средства. В петицията са посочени отрицателните страни на проекта. Те са свързани не само с, с економически аспект, но и екологични устройството на територия бяха проведени много демонстрации в онези райони, които са по протежение на линията. Някои кметове подписаха проучване за заплаха от е, замърсяване в район, в е, който живеят 100 000 е, души. Аз не съм единствената, която представя това искане. Искането се поддържа от всички, които се мобилизираха срещу този проект. Сред тях е членове на Комитет за защита на местни, на местното кулинарно изкуство. Те добавиха своя глас към това искане. Представители на гражданското общество настояват да се разгледа възможностите на съществуващата линия между Бреша и Верона. Тази альтернатива е приета за линията Венеция и Триест и така се пестят много средства и също така не се използва голяма част от земята, която би могла да се използва за други цели. А, това, че сме против проекта, не означава, че сме против напредъка и развитието. Аз мисля, че когато се говори за напредък на даден район, трябва да се зачита природата му. Колко, как да оценим ценност, стоиността на животинските видове? Каква, каква вреда ще бъде нанесена на туризма, на природата? целият район ще бъде превърнат в строителна площадка. Как да оценим здравето на хората, които живеят в този регион, без да имаме предвид още един проект? когато говорим за такива проекти, трябва да имаме предвид, че мафиотските и престъпни интереси винаги присъстват. Преди няколко седмици обществените поръчки беше обявена обществена поръчка за изграждане на тунел, но разходите са изключително подценени, без не се държи сметка за, за евентуалните допълнителни разходи. Ние не сме против напредъка, ние сме против ненужни проекти, ние сме против конкретния проект за високоскоростна линия. Това е проект не за високоскоростна линия, а линия за алчност. А, ние сме за инфраструктура, която обслужва интересите на гражданите. Ние сме против проекти, които вредят на хората. В заключение – има неща, които не могат да бъдат изчислени в паричен, в паричен израз. Бъдещето на децата не е нещо, което може да се оцени в, в конкретни цифри. Господин Колсон, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че по този проект трябва да различаваме между две неща. От една страна ситуацията като голям проект в контекста на трансевропейските транспортни мрежи и от друга страна финансирането на този проект от бюджета на Европейския съюз. По първата точка, проектът Бреша Верона е разположен по Средиземноморския коридор. И освен това, той е признат от европейския законодател, парламента и съвета, които гласуваха съвместно в полза на регламента като фундаментален проект. И също така този проект е идентифициран в този коридор. За нас това е важен проект и той ще даде възможност да се подобри качеството на линията, която свързва Венеция и Триест. Също така ще създаде по-добра връзка между Италия и Централна Европа и ще даде възможност също да се подобри трафика, който идва от Австрия и от Швейцария и също така ще има и предвидимост на трафика на пътници и това е много важно. Така че става дума за важен проект, признат като такъв още веднъж от е, европейските съзаконодатели и той всъщност е част от е, регламента за трансевропейските транспортни мрежи. И Второ, това е проект, е, за който италианското правителство никога не е изисквало финансиране от е, механизма за е, свързване на Европа. Така че не е имало е, някакви субсидии от европейския бюджет за този проект. Благодаря, госпожо председател. Thank you. Благодаря ви. Елеонора, е ви, ви поискахте думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря първо на вносителите на петицията, на всички организации и издружения, които се борят срещу тази високоскоростна ЖП отсечка между Бреша и Верона. Комисията току-що каза, че това е проект от основно значение. Носителят на петицията посочва, да, това е така, обаче 30 години са изминали. От 30 години този проект съществува и изведнъж той става толкова важен и съществен. И това изглежда странно. Благодаря също, че Европейската комисия предлага нов анализ разходи-полза от е, последните месеци е този анализ, обаче това стана след отговора на Европейската комисия. Затова е, ще взема предвид казаното от Европейската комисия. Защо казвам това? На базата на последните сведения и на новия анализ разходи-полза става съвсем ясно, че един подобен проект ще доведе до економически загуби. Това посочва и е, отрицателната оценка в анализа разходи-полза. Аз смятам, че това увеличава рисковите, на които са изложени гражданите. Сега не искам да правя обобщение, вносителката на петицията е посочила всичко, но с този проект всъщност много известни обекти от културното наследство на ЮНЕСКО ще бъдат застрашени също така археологически зони и природно защитени зони, също така и зони от Натура 2000. Е, също така е, мога да кажа, че е, хидрологичната ситуация може да се изостри. Още сега нашата страна е изложена на суша, а това би е, засилило тази тенденция. Освен това, ще има замърсявания, които са свързани с обстоятелството, че тази ЖП отсечка включва различни строителни обекти. Освен това, винарски райони ще бъдат засегнати, а те са много важни за економиката на този регион. Вие вероятно ще кажете да, обаче има все пак определени разпоредби във връзка и с този проект също. Ние обаче не искаме, както обичайно, да бъдем поставени пред свършен факт и едва тогава да се намесваме. Според мен би било много по-добре разрешените или по-скоро залегналите принципи в основните европейски договори да се прилагат още предварително. Естествено има рискове и те е, наистина могат да бъдат поети, ако има економическа полза, обаче в случая такава няма. Това е резултатът от посочения от мен е, анализ разходи-полза, която, който беше изготвен от една независима група. 238 2,38 милиарда евро трябва да бъдат изразходвани и всъщност това не може да бъде компенсирано. Е, например, ако се посочат многото дела, които се водят тук, е, за които в най-лошия случай се предвижда сума повече от 1 милиард евро, е, по-точно 1,8 милиарда евро. Така че ние сме изправени пред един напълно безсмислен проект и анализът разходи-полза също по отношение на транспортните потоци показва това съвсем ясно. Не става дума за това днес и изобщо да не строим ЖП връзки. Естествено, това ще бъде модерен проект в един регион, в който няма изобщо ЖП отсечки, но а, има вече ЖП отсечка между Бреша и Верона. Тя не е изцяло натоварена, това също се посочва в анализа разходи ползва. И единственото предимство, което може да възникне, би било евентуално, че закъсненията ще намалят, намалеят с няколко минути. Обаче аз мисля, че това не е достатъчно основание да продължи изпълнението на такъв проект и не непременно е израз на перспективно мислене, когато хората и региона се поставят под риск при един такъв проект. Така че ние трябва възможно най-бързо да прекратим този проект, а вече съществуващата ЖП линия трябва да бъде оптимално съоръжена с нови технологии. Това е което в случая би било уместно. По всички изложени причини аз моля петицията да остане отворена, защото това е проект, който в момента набира скорост, трябва да се изпрати писмо до компетентните органи в Италия, в което се посочва какви е, сведения са на лице към момента и италианското правителство трябва да бъде приканено да прекрати този проект и да разшири е, съществуващата ЖП линия, като се спазва принципа на е, предпазните мерки, принципа на предпазливост и се зачитат културните ценности в този регион. Така че трябва да бъдем последователни и да действаме така, както и при предходните въпроси. Господин Яр, какво смятате вие? Господин Яр, госпожо председател, аз мисля, че ще трябва да гласуваме НП е за, за затваряне на петицията, така че е, погледнете как стоят нещата, огледайте се в залата и тогава да гласуваме. Да, можем да гласуваме. Имаме 10 депутати. Това е достатъчно за кворум. Но все пак, тук ситуацията е малко по-различна. И имаме предложение на госпожа Еви да се изпрати писмо до компетентните органи в Италия. Може би това наистина би било полезно, така че може би този случай да оставим петицията отворена и да се стремим да получим отговор от националните компетентни органи. Äh, да, значи това е джентълменско споразумение. Ще изпратим писмо до компетентните отговори и когато получим отговор, ще вземем решение в комисията. До тогава, естествено е логично петицията да остане открита. Оставяме я открита и когато имаме отговор, тогава вече ще трябва още веднъж, поне с координаторите, да вземем решение. И така, това предложение на господин Яр ще го приемем, особено защото вносителя говореше за проекта. Не ви дадох две минути за отговор, но вие всъщност превишихте времето си за първоначалното изказване. Така че аз мисля, че ако вземем решение да оставим петиция отворена и ако изпратим писмо до компетентните органи, вие ще се съгласите с това. Да, беше отговорът. Добре. Решението да се остави петиция отворена и да изпратим писмо до компетентните органи. Сега е петиция от Испания. 659 от 2018 година, внесена от господин Самуел Мартин Соса от името на организацията Еколози в действие, също за изграждане високосторостна линия между Марчел и Осуна в провинцията Севиля. В присъствието на вносителя. Имате думата, господин вносител, имате 5 минути. Извинете, госпожа вносител. Добър ден! Видовете, които обитават в зоната специална защита на птиците в областта Севиля, са обявени от Европейския съюз като приоритетни, застрашени от изчезване видове много по-рано, отколкото се проектираше, започна проектирането на високоскоростната отсечка в Андалусия от запад до изток. Тази отсечка е част от тази ЖПОС и пресича специалната зона за защита и от тази отсечка в защитената зона е 30 км. Няма причини, свързани с интересите на обществото, които да оправдават това. Решението на Съда на Европейския съюз посочи, че Испания не е предприела необходимите мерки защита на дивите птици и че има заплаха за естествените местообитания на тези видове в Севиля. Кралство Испания информира комисия, че за сега няма намерение да финализира този проект. За момента ситуацията е следната. Платформата вече е построена 30 км на дълж... е дължината, 40... 14 извинете, км е ширината и се охранява и се поддържа постоянно. Тоест, преди 10 години е била построена платформата и от тогава не се използва, но се наблюдава и поддържа. Това обаче служи като бариера в един район, който е защитена територия. И, и изолира различните популации на вида едни от други. Освен това, това е пречка за развитието и нормалното обитаване на други видове, обявени от Европейския съюз за застрашени беше извършена оценка преди да се започнат тези дейности и Европейската комисия посочи, че такава оценка е подходящата отправна точка. Обаче компетентните органи в Кралство Испания решиха, че по-скоро трябва да разчитат на последваща оценка, която беше извършена след като една голяма част от дейностите вече бяха извършени, голяма част от платформата вече беше изграден. И нямаше гаранции за качеството на тази оценка, защото не се правише оценка на въздействието върху засегнатите видове. Не може да се даде оценка на тази платформа, защото нямаше достатъчно и достатъчно актуални данни. Има два варианта. Или да се започне ново използвана тази платформа, например, за целите на отдиха, като е зелен път, аз лично предпочитам този вариант, или да се извършват минимални дейности, т.е. да се запази всичко както е така. И да бъдат премахнати възвишенията. Вие виждате тук снимките и да се остави всичко останало така. Виждате вече, че има растителност и полека-лека природата да си вземе своето. Това са птиците, които са най-важният защитен вид които са най-засегнати от тези строителни дейности. Молим Европейския парламент да призове Европейската комисия да се разграничи от тази стратегия, да не се съгласява с това, че бяхме поставени пред свършен факт и че беше извършено нарушение на закона. Искаме Европейския парламент да поиска от Кралство Испания да прекрати един проект, който е бил обявен за незаконосъобразен в Съда на Европейския съюз. Не искаме високоскоростните линии да разрушават чувствителните зони. В подобни случаи ни карат да не можем да напредваме в областта на опазването на биоразнообразието. Необходимо е кралство Испания да се откаже окончателно веднъж и завинаги за този проект в отсечката му, която преминава през защитена територия и да спазва законодателството за Натура 2000. Трябва да приключвате, госпожо. Това беше от мен. Благодаря. И точно вече казвах последно си изречение, казва вносителката. Трябва да се преодолее разпокласаността в зоните, за защита на застрашените видове, защото по този начин те са изложени на риск. Сега даваме думата на комисията. Заповядайте, господин Фернандо Комес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителката на петицията. Що се отнася до тази петиция, бих искал да кажа следното. Решението на Съда на Европейския съюз от 24 ноември 2016 година гласеше, че кралство Испания не е изпълнило своите задължения, проистичащи от директивата за дивите птици, директивата за местообитанията, що се отнася до изпълнението на този проект за високоскоростна ЖП линия. Строителството започна през 2007 година и през 2009 година беше замразено строителството. И това е състоянието в момента. Обаче трябва да се уточни, че това решение на съда отговори на искането на комисията да бъде осъдено правителството на Кралство Испания за нарушаване на екологичните директиви. И за това Кралство Испания трябва да предприеме необходимите мерки, за да изпълни решението на Съда на Европейския съюз. И комисията трябва да провери, че наистина тези мерки се изпълняват и са изпълнени в крайна сметка. И комисията възнамерява да попита Красо Испания какви мерки се предвиждат и какъв е графика за изпълнението на тези мерки и кои са бюджетните пера, предназначени за изпълнението на тези мерки. Както посочи и вносителката, предложението на Испания е да се направи оценка на проекта, като целта е да се проверят данните от частичната оценка на линията, така че да могат да се определят коригиращите мерки за свеждане до минимум на вредите предизвикани от това строителство на зоната за защита на дивите видове. Комисията сметна, че това решение може да бъде една добра отправна точка, за да се приложат необходимите коригиращи мерки. Също Кралство Испания заяви за своето намерение да не продължава строителството на тази отсечка. Компетентните органи в Испания редовно подават информация на Европейската комисия за изпълнението на съответните мерки. в изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз. И последните съобщения, които получихме в комисията, посочват, че се финализира последващата оценка и това води до промяна на първоначалната ОВОС в съответствие с решението на съда. В момента се дефинират и изпълняват необходимите мерки в зависимост от промените в ОВОз. Европейската комисия, разбира се, продължава да следи как се изпълняват тези мерки, за да гарантираме правилното прилагане на съдебното решение. За мом... В този момент все още не е приключила промяната в ОВОС, но ако комисията сметне, че мерките, предприемани от Испания, не са подходящи, комисията винаги може да започне наказателна процедура и да внесе нов иск в Съда на Европейския съюз и да поиска да бъдат наложени санкции. Благодаря. Благодаря ви. Има ли изказване от страна на депутатите? Не. За това предложението на председателката ще бъде да се запази отворена тази петиция и да бъдат помолени компетентни национални органи да информират комисията за мерките, които са одобрени за целите на изпълнението на решението на Съда на Европейския съюз. Много благодаря на вносителката на петицията. Благодаря, благодаря, казва и вносителката. Сега следваща точка, 26 та е петиция, 26 та 2018 година, внесен от Патрисио Шиле Серано с испанско гражданство от името на колектива емигрант относно железопътната линия между Конфранк и Олрон – Вносителят не е тук, затова веднага давам думата на комисията. Скал Бойхманс, заповядайте. Thank you, thank you. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. За нас е важно да посочим колко са важни граничните региони. 30% от европейското население живее в гранични региони. На тях се пада около 40% от БВП на Европа. За нас следователно е много важно да подпомагаме развитието на граничните райони. Това въжи и за френско-испанската граница. Е, тук говорим за връзката с Сарагоса, която е включена в цялостната мрежа. Тоест, е, това е проект, е, който ще се развива допълнително. Тази трансгранична линия получава подкрепа от два източника. Първо от Интерек, програмата за насърчаване на трансгранично сътрудничество. Бяха подпомогнати два проекта на обща стоеност 2,7 милиарда. Акцента там е оценка на териториалното и економическо развитие и въздействие на тунела, а също така и мерките за сигурност, свързани с тунела. Има и два проекта, подпомагани до сега от инструмента Свързване на Европа. И това е актуална информация в сравнение с предоставената през 2018 година. Избран е допълнителен проект на обща стойност 10,2 милиона от инструмента Свързване на Европа. Акцента тук е техническа подготовка на строителната дейност за тунела и модернизация на а, железопътната инфраструктура. Подкрепа се по предоставя за 30 от липсваща връзка между Испания и Франция, но държавите членки и съответните правителства са тези, които трябва да вземат окончателното решение за довършване на липсващата връзка. Много благодаря. Има ли изказвания? Да, заповядайте, господин Арис. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко, искам да благодаря на комисията за това, което прави, защото виждаме, че се върви в правилната посока, но искаме да кажем, че още от миналото да тира това искане на правителството на автономната област Арагон да бъде отново отворена тази линия. И ние знаем, че това повторно отваряне може да означава накърняване на приоритетния за моята политическа група въпрос, а именно коридора през Пилинеите. Става дума за една железопътна линия, която отдавна е била необходима и смятаме, че има смисъл да запазим петицията отворена. Повече от всякога виждаме една подходяща петиция, за да остане отворена и нека да се обърнем и към Франция, която най-сетне на политическо ниво да вземе съответното решение, така че да се изпълни този проект. Що се отнася до този централен коридор през Пелинеите, и конкретния отрязък не би трябвало да пречим на този проект, защото става дума за свързване на Испания, Франция и Португалия. Тази отсечка със сигурност е ценна от трансгранично гледище, предвид всичките и характеристики. Правителството на Арагон ще продължи да напредва и позицията на Франция трябва да бъде обръщането към механизма за свързване на Европа, за да може да има по-голяма свързаност в северната част на Пиренеите. Очакваме по-добро сътрудничество между Испания и Франция в тази област, са да постигнем повече напредък в сферата на улесняването на мобилността на Пиренеите. Благодаря. И така, след като изслушахме комисията и депутат на комисията по петициите, ще оставим отворена тази петиция и, както каза комисията, наскоро е било внесено предложение за нов механизъм за свързване на Европа и приложението свързва линията Сарагоса Пао и трансгранични отрязъци. Затова предпочитаме да оставим тази петиция отворена, за да ни предава Европейската комисия информация за тази отсечка, докато се напредва в Европейската комисия с предложението за нов механизъм за свързване Европа. 27. Петиция 1205-2015 година, внесен от ЛМ с словашко гражданство относно модернизацията на словашката железопътна отсечка при Липтовски Миколаш. Вносителят не е тук, затова давам думата на комисията Ярослав Страга от Генерална дирекция регионално развитие. Добър ден, госпожо председател. Благодаря, че ми дадахте думата. Ще ви представя актуална информация по въпроса, който третираме. Случаят с модернизацията на железопътната линия Литоповски и Миколаш е обсъден неколкократно в Комисията по петициите. Последния път беше през 2017 година. Европейската комисия следи въпроса от тогава, тъй като комисията, петицията остана отворена. Нека да ви информирам съвсем накратко за промените от 2017 година насам. Ще ви предоставя информация, която получихме от Словашкото Министерство на транспорта което е управляващия орган по оперативната програма, в рамките на които е предвидена тази инвестиция. На първо място, проблематиката, свързана с европейските инвестиции, това е моста, който е предмет на петицията, беше напълно изключен от проекта и от оценката на екологичното въздействие. По-ефтин и по-ефективен начин за свързване на двете страни на града Литовски Миколаш беше намерен. Има и други проблеми, свързани с европейските инвестиции по този проект. На второ място – Процесът, който е споменат през 2017 година, когато отговорихме на комисията, започна през юли 2018 година и в момента е на етап експертна оценка. Очакваме да оценката да излезе към средата на ноември каква е целта на железопътния проект? Това е модернизация на съществуващ железопътен транспорт, свързващ Словакия от изток на запад с скорост 160 км в час. Общата дължина на отсечката е 18,5 км. Като имаме предвид факта, че наличните финансови ресурси от европейските фондове, предоставени за Словакия, не са достатъчни за изпълнение на проекта, проекта ще бъде включен в следващия програмен проект. Освен това, проектът не е достатъчно зрял, така да се каже, за да бъде изпълнен в настоящия момент. Това означава, че има промяна в сравнение с предишния път, когато обсъдихме петицията през 2017 година. И искам да ви уверя, че комисията ще продължи да следи този въпрос и да разговаря с съответната, съответния управляващ орган в контекста на следващия програмен период. Това е кратка информация от моя страна. Госпожо председател, благодаря ви, че ми дадахте думата и благодаря за вниманието. Благодаря. Желая ли някой думата? Слава. Грация. А, грация, милия а, аз съм натоварен от а, моите словашки колеги, които за съжаление не могат да дойдат днеска да прочета това, което сме решили да чуете. Защото този проблем е не само екологичен, той е социален. А, колегата говори много изчерпателно, но тук проблема е, че фактически става дума за скрито финансиране през европроекти, т.е. града а, решава да направи някакви други допълнителни неща, маскирайки ги като европейски проект. А, самият проект е добър и вероятно може да бъде и още по-добър, както каза колегата от комисията. Много пъти в миналото се е случвало града да възприема а, подобен вид проекти, като а, някакъв начин да се строи безплатно. А, те включват някакви несвързани проекти а, под проекта на Европейския съюз под формата на така нареченото индицирана инвестиция и всъщност чакат финансови инжекции от а, Европейския съюз. Това е един доста често срещан начин. А, да се изпълняват някакви проекти, които изобщо не са свързани с истинския проект. И това е средство за принуда за издаване на разрешение за строеж, което е необходимо за други неща, свързани с самия град. Според последната информация е предоставен нов план за оценка на въздействие върху околната среда. До сега всички тези планове, доколкото аз знам, са отхвърлени поне на два пъти. Но интересно защо това, което трябва да се построи, е останало в градоустройствения план. Методът за финансиране е абсолютно неизвестен и не е ясно дали това не е скрито като под термина модернизация на железопътния транспорт. Въздействието върху трафика, шума, запрашеност по време на строителството се споменават общо и въздействието на свързаните обекти изобщо не се разглежда. В документите се посочва, че проектът е бил консултиран с Ясперс, но техните коментари изобщо не са ясни в материалите, които има. Така че искаме да, се, да предотвратим финансирането на несвързани проекти под чадъра на европейския проект и искаме тази модернизация на железопътния транспорт да отговаря на всички екологични норми. Предлагаме Европейския парламент да продължи да, състои, да, да следи състоянието на спазването на тази модернизация на железопътния транспорт. Бих искал случая да бъде отнесен до транспортната комисия обаче, за да се коментира дали има подобни случаи във връзка с модернизирането на този транспорт и до комисията на МВ за коментари по екологичните проблеми. Смятам също, че след като комисията представи нови документи, Европейския парламент ще изпрати писмо до Министерството на транспорта на Словашкото на Словашката република, в което да изрази своята загриженост за забавянето на проекта, защото е много забавен, между другото, на железопътния транспорт е, и въобще мисля, че трябва да се вземат някакви мерки и тази петиция се налага да остане отворена, докато комисията не се произнесе. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. След като изслушахме всички, председателката предлага следното. Ние ще оставим петицията открита и ще предложим писмо до словашките компетентни органи да бъде изпратено такова писмо в случая до Министерството на транспорта и в това писмо трябва да изискаме провеждане на ОВОз по отношение на модернизацията на тази ЖП отсечка. Освен това, ние бихме могли да изискаме ново становище в Комисията по транспорт. До някъде, за да припомним случая, имаше една първоначална молба за такова становище, така че ние можем да включим в случая Комисията по транспорт също. И господин Слабаков всъщност беше единственият член на парламента, който се изказа по тази тема и след това комисията ще следи развитието по случая. Чудесно, благодаря. Сега преминаваме към точка 28, петиция 0247-2019, внесена от Йохим Шулц с германско гражданство относно четвъртия железопътен пакет. Господин Шулц не присъства и затова давам думата на комисията Ян Шарп от е, Гедемов. Благодаря, госпожо председател. Комисията съжалява, за отрицателното мнение а, и становище на вносителя на петицията по четвъртия железопътен пакет. Естествено, в нашето становище ние сме посочили по-отделно отделните съображения на вносителя на петицията и сме предложили отговори. Искам още веднъж да посоча, че четвъртият ЖП пакет трябва да се разглежда в цялостен контекст. Каква беше изходната ситуация на европейския ЖП сектор? Е, държавните железници в повечето държави членки бяха свързани с скъпа експлоатация и това даваше твърде малко свободно поле за действие за инвестиции в е, подвижен състав и в други е, инфраструктури. И всъщност сегашните ЖП компании в държавите членки не отговарят на съвременните изисквания. За това законодателят през 2000 2016 година прие четвъртия железопътен пакет. С това бяха създадени рамкови условия за намаляване на експлуатационните разходи на железниците и да се даде възможност за железопътни услуги, които да отговарят на изискванията за качество на гражданите. Този пакет съдържа различни елементи, единни е, правила за безопасност на подвижния състав, голям е, степен на е, сигурност, която се гарантира гарантира от Европейската агенция по ЖП транспорт. Също така унифициране на техническите стандарти в този сектор, което води до намаляване на производствените разходи за ЖП компоненти и последно, но не на последно място, отваряне на пазара, както за търговския транспорт, така и за превоза на пътници, като се предлагат най-изгодни условия. Опитът с Търговете в тази сфера е много положителен, също и в германския регионален транспорт. Намаляват се разходите от 20 до 30% и това е факт от последните години. Тези економии бяха използвани и инвестирани от съответните органи за подобряване на услугите. Много отсечки в Германия бяха открити отново, а също така се предлагат повече услуги за хората от селските райони, което подобрява техния стандарт. Освен това, имаме европейски правила за товарния транспорт, за да има високо ниво на компетентност. Освен това, наред с солидните познания на водачите на товарни влакове, трябва да се гарантира и добро познание за отсечките, т.е. висока компетентност и също така познаване на отсечките. С тези мерки комисията желая да повиши конкурентоспособността и привлекателността на ЖП транспорта в Европа. Освен това, железопътният транспорт е екологичен, така че допринася за изпълнение на целите за климата на Европейския съюз. Благодаря. Много благодаря. Има ли изказвания по тази точка? Може би аз бих внесла предложение да финализираме проучването на тази петиция. Можем да препоръчаме на петиционера да внесе допълнителна петиция по конкретни проблеми, но предложението е да се затвори тази петиция. Добре, така ще постъпя. И така, точка 29 да ще бъде затворена. И така петиция 69 от 2019 година, внесена от Гюнай Мехмед с българско гражданство относно намаляването на дневната почивка на водачите на товарни превозни средства, предвидена в пакета за мобилност на Европейския съюз. Вносителят не е тук. Господин Размусен от Европейската комисия има думата. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да разгледам и двата въпроса. Първо, за възможността за дневна почивка от 9 часа. Това е възможно по сегашните правила, но е много важно да се подчертае, че дневната почивка от поне 11 часа е правилото и възможността за 9 часа е ограничена от закон. По втория въпрос вносителят настоява да бъде да получава заплащане в съответствие с законите на страната, в която е командирован. Комисията с задоволство пояснява, че в съответствие с първия пакет могилност, комисията предлага специфично законодателство за сухопътния транспорт, по което има предложения е, и по което съвета и Европейския парламент обсъждат е, своите предложения – за това как да се заплаща на шофьорите в съответствие с минималната заплата в страната, в която работят. От гледна точка на комисията тези два въпроса са обхванати в сегашното законодателство или като част от пакета за мобилност, който в момента се обсъжда. И така, благодаря ви. Ще има ли изказвания по тази точка? Има ли? Не. Добре. Както виждам, не. Няма изказване от страна на депутатите. Нашето предложение е да се запази тази петиция отворена и да я изпратим в Комисията на Европейския парламент по транспорта и както вече разбрахме, в момента се обсъжда пакет за мобилност, така че ние ще дадем зелена светлина на докладчика на Европейския парламент по тази тематика. Очакват се три странни преговори, които да доведат до споразумение. За това очакваме това окончателно споразумение и искаме да помолим комисията да ни информира във връзка с тристранните преговори по този пакет. Сега 300 точка, петиция 98-2019, внесена от СМ с българско гражданство от името на Стефи Транс, подкрепена от 13 подписи относно проверките за почивка, извършени от френските компетентни органи спрямо български превозвач и следващата петиция. Давам думата на господин Федерик Размусен. You, Благодаря, госпожо председател. И отново мога да отправя едно положително послание. Ние сме наясно с проблема, спомената от вносителя. В контакт сме с компетентните органи във Франция и сме казали ясно на френските компетентни органи и органите на други държави членки, където има такъв проблем, че те не могат да изискват от водачите на превозни средства документация, доказваща, че тяхната седмична почивка е била прекарана извън превозното средство. След контактите между комисията и компетентните органи искам да съобщя, че ние не получим информация за продължаване на подобни инциденти. Така че за момента ние смятаме, не сме били информирани за други инциденти. Може би има такива, но ние не сме получавали информация за тях. Така че ние за момента смятаме, че този проблем е решен. Благодаря ви. Много благодаря. Сега господин Чампаски има думата. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Ми колеги, тази петиция трябва да остане отворена, не само защото практиката, спомената от петиционерите, не е прекратена, а защото тя има много по-голям хват и много по-голямо е, измерение. Всички, които занимават с транспорт, знаят отлично, че не само френските власти проявяват дискриминационно отношение към превозвачите от Източна Европа. Към българските, към румънските, до голяма степен към полските, към унгарските водачи. Белгийските полицаи спират само единствено, ако излезете сега на околовръстното, ще видите, че те спират предимно камионите източна Европа, между които и български. Това също е дискриминация. Това е двоен стандарт и лицемерие. Целта на тези, промер... на тези проверки, уважаеми, не е някаква грижа за превозвача. Целта е да бъде забавен превозвач, да не стигне на време, да не може да си достави стоката, да му бъде развален график. А далечната цел е тези фирми да бъдат фалирани и водачите да станат гастарбайтери, черноработници, в Западна Европа. Това е дискриминационна практика, която цели съсипването на източноевропейския транспортен бранш и бизнес, в това число и българския. По тази причина френските власти трябва да бъдат принудени, ако са все още част от този Европейски съюз, защото господин Макрон каза, че харесва повече хора от други части на света, а не легално пребиваващите източноевропейци, да трябва да решат за себе си дали са част от Европейския съюз и ако решат да останат в него, трябва да спазват правилата такива каквито са, а не дискриминационно да се опитват да фалират българските превозвачи. И последно изречение ще спомена. Вредата, която нанася на транспортния бранш, темата с почтенските кутии. Камионът, в който бяха открити покойници от Виетнам, беше с български номера. Но той беше на ирландска фирма почтенска кутия, регистрирана в България, и този камион никога не беше стъпвал в България. Но това сега се използва от френски, белгийски, германски и други власти да спират отново българските камиони. Отново лицемерие и отново двоен стандарт. В заключение тази петиция трябва да остане отворена. Благодаря за вниманието. Muchísimas gracias, el señor Slavakon. Аз съм, благодаря много. аз съм напълно съгласен с колегата. Ще ви кажа какъв е другия проблем. Аз не знам колко Макрон обича Турция, но мога да ви кажа, че турски тирове не се спират и могат да правят абсолютно каквото си пожелаят в Европа. Това не ви ли изглежда леко странно? Защо да има рестрикции спрямо а, хората от Централна и Източна Европа а, на превозвачите? Това а, а, за мен е невероятно просто затова аз смятам, че трябва да има строги санкции към Франция. Това нещо продължава. Извинявам се на колегата от комисията, че реагирах може би малко спонтанно. Това продължава непрекъснато. Не е спряло. А, става, думи, става дума за злоупотреба с служебно положение. А, според мен е за корупция и може би за мое голямо съжаление и за вид държавна политика на една държава, която е член от Европейския съюз. За това, според мен, комисията трябва да санкционира Франция и там да се намерят отговорните хора, които са виновни това нещо да се случва. Те трябва да бъдат изключени най-малко от самата система. Според мен трябва да им бъдат наложени още по-тежки санкции и вероятно да платят глобата, която е наложена, ще бъде, на дай Боже, наложена на Франция. Смятам, че петициите по никакъв начин не трябва да се затварят, защото това е практика. Откакто се появи плана Макрон, това нещо не е спряло. Очевидно някой държи да унищожи транспортния бизнес в Ищна Европа. И мисля, че Франция не дава добър пример за демокрация. Не знам а, вие как мислите. Благодаря ви. Благодаря. Сега господин Новаков. Следа комисията заедно с своите колеги от края на миналия мандат, когато тя бе внесена, като на няколко пъти съм разговарял и с засегната страна. Бих искал да разясня малко повече а, за конкретния случай, който със сигурност не е изолиран и не е единствен, както колегите ми вече казах. Към момента действащото законодателство във Франция позволява, ако хванеш един шофьор, да прави 45 часа пауза в кабината на превозното средство, той да бъде глобен. Към момента няма правно основание да се противопоставим на това. Обаче в случая са глобили шофьор, заради това, че не е могъл да покаже бележка от хотел от преди две седмици, когато е би трябвало да прави 45 часа пауза. С други думи, не е пазил документ, с който докаже, че не е бил в борда на превозното средство, е бил в хотел, без да е длъжен да пази такива бележки. На всичкото отгоре живеем във времена, в които може да си спало приятел или да си е нел апартамент в Airbnb, без да имаш касова бележка или каквото и да било доказателство за това. Въпреки това френските власти налагат глоба от 750 евро първи път, втория е 3000 евро, третия е 10 000 евро. Фирми с по 3 камиона могат да си позволят максимум един път да бъдат губени така, след което фалират. И това не е изолиран случай. Следващата петиция, която ще внесем, е за глоба от 1000 евро заради скъсана седалка в Австрия. И да, предимно обект на тези глоби са българи, румънци, поляци и унгарци. И аз не мисля, че това може да продължава. Защото тогава, когато нашите държави се присъединяваха към Европейския съюз, ни бе казано, че трябва да свикнем с конкуренцията, защото тя е добро нещо. И се появиха много чужди банки, много чужди вериги, които оперират в нашите държави. Сега има сектор, в който нашите компании са по-конкурентни на Запад и ни се казва, че да, ама конкуренцията не е хубаво нещо и трябва да ограничим. Считам, че петицията трябва да остане отворена да се изпрати незабавно в Комисията по транспорт, за да окаже влияние върху триалозите по пакет мобилност, които се водят в момента. Благодаря. Микрофон за председателката. Благодаря, господин Винки. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че много неща бяха казани от моите колеги. Те казаха абсолютно верни неща. Виждаме, че водачи на камиони от тъй наречената периферия на Европейския съюз постоянно са спирани от компетентните органи в западноевропейски държави, най-вече Франция и Австрия. Но трябва да разглеждаме тези случаи в по-широк контекст и това е пакета за мобилността. Спомняме си, че имаше много оживени дебати, включително в нашите политически групи. Знаем, че ще има тристранни преговори, също така имаше и други петиции по тази тема. И те са пряко свързани с разпоредби в пакета за мобилността. Трябва да изчакаме да видим как ще приключат тристранните преговори. Може би няма да бъдат намерени решения за петициите, които са подадени по тази тема, но независимо от това, като комисия по петициите, ние трябва да запазим тази тема в дневния ни ред и да се връщаме към нея. Благодаря ви. След като изслушах всички, предлагам да остане петицията отворена. Всички депутати помолиха да се, напрат... да се изпрати тази петиция в Комисия по транспорта за тяхно становище. Както каза и колегата Винса, тъй като все още така тристранните преговори по пакет за мобилност и има различни теми. За това имам основания да оставим петиция отворена и Европейската комисия ще ни информира за хода на тристранните преговори по пакета за мобилност. Така че това е предложението във връзка с тази петиция. Съгласни ли сте? Чудесно, благодаря ви. И сега следваща петиция, точка 30 и точка 31 от дневния ред. Петиция 1447 от 2016 година, внесена от Анита Краусе. с германско гражданство с молба за изменение на член 9, параграф 2 от регламента 561 от 2006 година за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт. Вносителката е тук. Имате 5 минути за изказване. Само вие ще се изкажете, така ли? Защото виждам, че сте придружени от един господин и така. Имате думата, госпожа Нита Краусе, за 5 минути. Добър ден! Аз първо искам да изкажа благодарност за това, че тук мога да взема думата, тъй като става дума за петиция, която вече е подадена, но все пак става дума за това, че член 34 е, урежда е, всичко това във връзка с е, това, което е подал възложителя и трябва да има съответни отметки. Въпреки това, в регламент 561, член 9, параграф 2 е записано, че определени дейности трябва да се разглеждат като конкретни дейности. Какви са тези други дейности? И второ, тук става дума и за цифрово записване. И всъщност, тъй като има неяснота и нямаме вписвания, от една страна водачите идват от много далече и изобщо не записват това време и тогава вече започват да ги облагат с данъци. След това седмичното време в много случаи е много по-малко, защото през това време водачите през почивката пътуват в къщи, за което са им необходими много часове, понякога ползват споделени таксита и седем колеги биват превозвани от дома до или пък ползват колите си, за да отидат при своите семейства, които не са виждали дълго време. Така че през това време, да речем неделя на обяд, те трябва да се върнат, защото в неделя вечерта трябва да започнат, а са паркирали някъде автомобила в Европа, защото не могат да го върнат. Всъщност това се записва като време за почивка. И точно за това член 9, параграф 2 от регламент 5-6. 1 от 2006 година трябва да уреди е, дефиницията на други дейности, т.е. да имаме е, по-точно дефиниране на време за почивка и време за управление. Това трябва да се вземе предвид, е, защото в други регламенти отдавна е записано къде е мястото на работа. И е, всъщност това е мястото, където е местоживеенето на водача. И това е всъщност логичен избор, че това време, което се разпорежда от работодателя до стигането до превозното средство, трябва да бъде отбелязано и точно това не се случва. И затова в Европа се движат водачи, които от 15-20 часа работят. Те не само застрашават нас, но и всички останали, които са на пътя. И на нас беше казано, че все пак в Германия трябва да има транспортна безопасност. И не само в Германия, но и в Европа. Европа. Моят колега желая да каже няколко думи в тази връзка. А всъщност искам още да кажа, че самата аз съм водач на тежкотоварен автомобил. Аз съм всеки ден на пътя, говоря с колегите и познавам ситуацията. Казвам се Грегор Терхайде и е, в тази връзка – Искам да посоча само техническата екипировка за цифровите уреди, които да могат да извършват вписване. точно това не е възможно. Член 34 и член 26 в регламент 500 165 2014 година, там всъщност това се отчита като работно време, а не като време за а, пътуване. И на тахографа на кръглите а, дискове, които имаше преди, на задната страна, когато се извършва писване, се включваше и времето за управление. Хора, които пътуват в Източна Европа 10 часа с лек автомобил, а, след това преминават в тежко товарен автомобил в Западна Европа и управляват още 10 часа. Това е а, застрашаване на транспорта транспорта безкрайна заплаха и искам само да кажа, че обичайното местожителство на един водач, вие чухте е, това, което беше казано за спането в е, превозното средство и е, лицето докъде е, трябва да пътува е, за мястото си на работа. Това съгласно римският регламент е, е всъщност обичайното местожителство, е, където пребивава лицето. Всъщност, човешко право е той да посещава семейството си и понякога да има дълга седмична почивка в къщи. Това обаче не се дава възможност на водачите е, или те имат 48 часа е, почивка и е, всъщност да се включва тук и времето за пътуване е, и пътуването в споделено такси и това нещо да се приспада от времето за почивка. Всъщност е, записва се 45 е, час време за почивка. Това не е възможно. Дигиталният уред трябва да се конструира така, че да може да се вписва и времето за управление, така както беше преди на диска на търкометъра, което се вписваше от задната страна на този диск. Това би трябвало да се записва по някакъв начин. Това е единственият проблем, който съществува тук. Е, и всъщност водачът не прави това доброволно. Така че аз искам да се решат нещата с цифровата техника, те не са решени. Тоест, времето за работа и времето за почивка. В пакета за мобилност те се отчитат като работа. Има над 1500 изменения. Чал съм ги всички. Аз самият съм бил водач на тежкотоварен автомобил. Ако разбира се всичко се отчита като работа, трябва да има възможност да се вписва време за управление и в този цифропоред има на котия и всъщност това беше времето за готовност. То отпада сега и всъщност с това копче сега може да се въвежда времето за управление. Благодаря. Нека сега изслушаме Европейската комисия. Господин Федерик Размусен, заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. So, Нашият отговор на петицията е, че комисията е напълно съгласна, че шофьорите заслужават по-добри условия и заслужават да се връщат редовно у дома. Тук няма никакво съмнение. Що се отнася до конкретния ви въпрос за времето за шофиране и почивка, сигурно сте наясно със съществуващите правила – и факта, че днес времето за транзит не се счита нито за време за шофиране, нито за време за почивка. Когато комисията направи своите предложения като част от пакета за мобилност през май 2017 година, ние проведахме обширна онлайн консултация – в рамките на която всички имаха възможността да изразят мнение за това какво да съдържа предложението. И трябва да кажа, че този въпрос тогава не беше повдигнат, а именно включването на транзита в времето за шофиране или почивка. Това означава, че пакета мобилност не включва подобно предложение и следователно не би бил обект на дискусия между парламента и съвета. За момента мога да кажа това. Разбира се, ние отбелязваме вашата петиция и когато отново а, се настъпи време за преразглеждане на регламента, можем да включим тази точка. Благодаря. Да, благодаря. Всъщност тази петиция показва малко обратната страна на медала и ние искаме да покажем съчувствие към вносителите на петицията, които са засегнати от това. Разбира се, в този случай се наблюдава същото и освен това изслушахме отговорите на комисията. Но ние не бива да казваме, че западноевропейските водачи се намират в неравностойна ситуация, защото те са на по-далечно разстояние от центъра на Европа. Всеки трябва да може да върши своята работа, естествено съгласно правилата. И аз мисля, че за разлика от предходните петиции, в този случай можем да предложим закриването на петицията, защото пакета за мобилност ще обърне внимание на времето за почивка, ще вземе това предвид. А всъщност това е и скелета на а, всичко, което се обсъжда в момента в тристранните преговори. Um, Две минути за заключение. Извинете, първо, искам да изясня, че не става дума за конкуренция между източна и западна Европа, защото западноевропейските водачи въобще не са в неравностойно положение, но а, са в неравностойно положение, а, когато трябва през времето на почивка да работят. И второ, времето за управление, времето за почивка, това, че се включват, това няма никак, нищо общо тук с конкретния случай. Сега, аз ще предложа следния кратък отговор. Не става дума за време за почивка, а за време за управление. Време за управление от паркирани автомобил в Западна Европа през всички държави от Средна и Източна Европа, значи всъщност повечето автомобили на водачите от тези страни са в Западна Европа и е, всички е, тези водачи, които пътуват е, към Естония, България и така нататък, техните автомобили остават в Западна Европа и по тази причина водачите трябва с лек автомобил, с е, е съвместни таксита и така нататък да пътуват е, до дома. Някои дори пътуват с месеци и всички тези, цялото това време не се отбелязва никъде. Това е опасно за сигурността на транспорта. Трябва да се отбелязва време за управление съвсем точно и не може човека да е пътувал 10 часа с лек автомобил и след това да седне в тежкотоварния автомобил и да продължи още 10 часа. Много благодаря на вносителите за това, че са тук днес в нашата комисия, след като изслушахме Европейската комисия и депутата от комисията по петициите. Предложението ми е същото, както и по предишната петиция да запазим отворния характер на петиция, да изчакаме резултата от тристранните преговори по пакета за мобилност. Самата Европейска комисия каза, че в бъдеще когато се преразглежда регламента, може да се отчете тази петиция, така че ще я оставим отворена в очакване на някакви новини, свързани с пакета за мобилност и с преразглеждането на регламента.